Uh, so, ladies and gentlemen, uh, welcome back for this afternoon session. Uh, if I can invite everyone to take their places. Е, За мен е голямо удоволствие да приветствам на нашето заседание заместник председателя на Европейската комисия и комисар по въпросите на конкуренцията, господин Хоакин Алмунио. Много е, се радваме да ви посрещнем при нас. За нас са особено интересни въпросите на конкуренцията, както и тези за защитата на потребителите. Знам, че в съобщението за цифровата економика има специално споменаване, както на конкуренцията, така и на потребителите. За това с радост ще изслушаме каква е работната ви а, програма и а, какви са съвместните действия, които можем да предприемем. Отворен е списъка на а, колегите, които искат да се изказват. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на комисията. Благодаря на Малкам Харбър за любезната покана. И мисля, че за първи път имам възможност да говоря пред комисията по въпросите на конкуренцията. Нека да кажа няколко думи първо за економическото положение на нещата. Положението не е розово. Очаква се БВП на Европейския съюз да остане без да се увеличава, т.е. навлизаме в една мека рецесия. Безработицата, особено сред младите по 25 години, е много висока. А това е още една, един етап в дългата криза, вече от 5 години, което преживяваме. Економическия растеж е така най-спешно необходим. Но през 2007-2008 бяхме изправени пред една потенциална катастрофа. Сега в момента тогава, разбира се, най-важно беше да се стабилизира финансовия сектор. През последните две години стана ясно, че платежните баланси в някои страни не са устойчиви и е, бяха вземати бяха взети мерки за възстановяване на фискалния баланс, осигуряване на средства и запазване на нашия паричен съюз. А и ние подкрепяме тези усилия. Всичко това бяха необходими мерки, но те наложиха сериозни съкръщения в, в държавните разходи в момента, когато и вътрешното и външно търсене е по-слабо. Почти всички стигаме до едно и също заключение. Економиите, строгите економии са необходими, но те не са достатъчни. Бъдещето зависи от способността на Европа да възстанови реалния си растеж. Въпросът е откъде ще дойде този растеж. Не можем а, да си позволим стратегия, основана на а, големи инвестиции, но има альтернативи. Един от най-ефективните начини за увеличаване на нашия потенциал за растеж фактически не струва много, не изисква пари. Става дума за завършване на вътрешния пазар, който е все още най-малко използваният мотор за растеж. Става дума за един пазар с 500 милиона потребители – огромен брой предприемачи и мрежи, които могат да ги свържат. Нищо не може да стимулира растежа повече, ако не използваме потенциала на този, тази машина за растеж. Днес искам да обясня как политиката в областта на конкуренцията може да помогне за използване на потенциала на вътрешния пазар и възстановяването на устойчивия растеж решенията в, област, решенията в областта на конкуренцията. Обикновено става дума за разрешаване или е, забраняване на сливане и разделяне и други подобни. Мнозина смятат, че нашите решения дават по-голям избор на потребителите, спомагат за намаляване на, на, на разходите и за по-добро използване на публичните средства. Това е така, но Нашата политика има по-широко въздействие върху економиката и много често допълва регулаторните действия на Европейския съюз в областта на економиката. Чрез регулиране вие, законодателите, премахвате пречките и бариерите пред вътрешния пазар, но тези, тази политика няма да бъде ефективна, ако се разреши на предприятията да изградат наново стените, с които се ограждат, за да се пазят от конкуренцията. Особено това въжи за фирми, които са изправени пред структурен опадък и намалена конкурентоспособност. Защитните практики, които те използват, възпират успешните предприятия, които използват иновациите и печелят добре. Затова сега трябва да във всеки случай да се противопоставим на онези, които предлагат по-меко прилагане на мерките за защита на конкуренцията. Защото всяка подобна стъпка би намалила ефективността на нашата економика и забавила възстановяването. Так му напротив, трябва да се борим все по-енергично срещу антиконкурентните практики. Нека иллюстрирам с конкретни примери как нашата работа а, помага за постигане на тези цели. Да започнем с а, происхода на кризата финансовия сектор. За да помагаме на економическия растеж, необходим е по-добър достъп до този сектор, по-висока ефективност и повече иновации. Финансовите услуги с маската на економическата машина, ако мога така да се изразя. Именно за това трябва да насочим усилията си върху пазара за платежни услуги – Например, въвеждането на европейските електронни плащания, които не са достатъчно добре развити. Това се дължи до голяма степен на нежеланието на финансовите институции да се откажат от старите си и доходоносни методи на плащания. Миналия септември започнахме е, антитръстово разследване срещу Европейския платежен съвет, за да установим как се установяват нормите за плащания в Европа. Загрижени сме особено от, за това, че процесът на стандартизация не е достатъчно прозрачен и може да възпрепятства влизането на пазара на някои доставчици на услуги, които са, предлагат новаторски методи. Става дума особено за които искат да използват альтернативни системи на плащания. Пазара на плащане, също така и застава, когато става дума за мобилни плащания. Заедно с колегата Мишел Барние публикувахме зелена книга относно това, което пречи на интегрирането на платежната система на Европа. В резултат на тази консултация ще може да определим по-добре обхвата на регулаторните решения, които ще вземем и аз ви приканвам вас, господин председател, вашата комисия да очаквате в, тази, в този процес. Ще се опитваме, ще се опитаме да премахнем всички старомодни методи и създадем модерна платежна система в полза на всички в Европа политиката в областта на конкуренцията трябва да е в полза на растежа. Тя също така разчита на принципа, че пазарите са по-динамични и когато се, а, имат, всички имат достъп до тях. Не искаме огромни а, така чудовища а, фирми, а, които се противят на всичко ново. Днес моделът, този модел не отговаря на нуждите на техническата революция, която разчита на взаимна свързаност, гъвкавост и участие на всички. Искам да припомня неодавнашното, забранената неодавнашното сливане между Deutsche борси, между германската борса и нью-йоркската борса. Е, е, фондова борса. Защото е, те двете контролират на 90% от глобалният пазар. Сената за създаване на подобен европейски шампион би довела до един деф... монопол, фактически монопол, което би се отразило на пазара с европейски деривативи. Е, нищо не би могло да бъде постигнато по този начин, че това сливане, което не може да се постигне по други начини. Този монопол ще да бъде е, благоприятен за акционерите на двете борси, но ще да бъде във врата на милиони потребители. Е, щеше да навреди и на милиони участници, които се опитват да прилагат новаторски методи в полза на своите клиенти. Опитваме се пазарите да станат по-прозрачни, но понякога участието на голям брой а, субекти не осигурява а, високата степен на конкуренция. Затова ние много внимателно следим какво става. Например, сега разследваме действията на определени банки, които участват в пазара на финансови деривативи смятаме, че те може би са нарушили антитръстовите правила. Броят и стойността на сделките с деривативи, които играят върху обменните курсове, вероятно ще, се, ще струва скъпо на европейската економика. Нашата цел е да предотвратим това. Както казах и по-рано, новаторството е сърцето на конкуренцията. Как може конкуренцията да помогне за, на цифровия дневен ред и на целите на стратегията за 20, 2020 година. Съжалявам, със съжаление ще кажа, че цифровата революция в Европа изостава комисията смята за свой приоритет премахването на всички пречки, за, които забавят развитието на тази област на новаторство и растеж. Нека се върна към началото. Либерализирането на телекомите от 90-те години и намаляването на цените, което то доведе, е един от успехите на Европа но и то не трябва да бъде иммунизирано срещу контрола на конкурентните, конкурентните изисквания. Имаше една глоба в Полша, имаше и други разследвания на антитръстови действия на други телекоми в Словакия, в Испания. Трябва да продължим да градим върху това, което сме постигнали в сектора на телекомуникациите. Не можем да почиваме на лаврите си. А, и а, достъпът а, играе ключова роля за конкуренцията. затова ние следим телекомите, особено когато те развиват нови поколения – системи за връзка, като следим да не би те да пречат на влизането на пазара на други играчи. Би било парадоксално и тъжно, ако технологията на бъдещето ни върне към това време, когато вратите бяха заключени за новаторите винаги на пазарите, тези, които доминират, ще пречат на достъпа на другия. Пазарите трябва да бъдат отворени за всички. Затова политиката в областта на конкуренцията гледа да намали създаването на господстващо положение на пазара от една или друга страна на една или друга фирма. Ясно е, че продуктите на новите фирми трябва да бъдат съвместими с онези на техните конкуренции. Оперативната съвместимост е особено важна, също се отнася до използването или злопотребата с патенти или права за интелектуалната собственост. С внимание средим войната между, в патентите между мобилните а, апарати. А, има някои, които се стремат да блокират достъпа на конкурентите си. Това би било в противоречие с същността на патентната система. Това, по тази причина ние започнахме дело срещу Samsung, който смятаме, че е наруши някои основни патенти и не зачете своите ангажименти да лицензира някои от тези патенти. Стандартите са особено важни, за да могат различните апарати да работят съвместно. И това може да стане само ако те съвместно са се споразумели за това каква техника да се използва. има хиляди патенти и онези, които го притежават, има значителна така пазарна сила. те могат значително да задържат развитието на цялата промишленост, като предотвратят влизането на своите конкуренти на пазара. Това не е приемливо. Този месец получихме две оплаквания срещу Моторола и ще ги разследваме много внимателно. Бих искал да ви кажа какво предлагам за реформирането на държавната помощ, но това би било по-надълго. Ако сте, се интересувате, мога накратко да ви кажа какви са основните идеи за тази реформа на държавната помощ. Но реформата на политиката в областта на конкуренцията ще бъде основен наш инструмент. Ще, ще пречим на големите установени фирми да пречат на нови играчи да влизат на пазара, за да може да получим един ефективен, интегриран, единен пазар. Вътрешният ни пазар не може да се завърши чрез декретиране. ние само а, определяме правилата и следим дали тези правила се спазват. Политиката в областта на конкуренцията е ефективен инструмент, защото той не струва нищо на европейския данъкоплатец. А, той дава резултати, а не обещания. Именно затова политиката в областта на конкуренцията трябва да бъде в сърцето на Европейската стратегия за растеж. В заключение – през 2010 година Марио Монти, сега министър-председател на Италия, а, а, се обърна а, а, към нас а, за помощ а, да а, стартираме единия пазар. Той писа. Единия пазар днес е по-малко популярен от когато и да било, а Европа се нуждае от него повече от всякога. Две години по-късно мисля, че трябва да повторим тези думи. Трябва да се борим срещу протекционизма и националните интереси. Пътят напред е тъкмо по вратната посока към открит, добре регулиран, бързо променящ се и достъпен пазар. Политиката в областта на конкуренцията зрече, играе ключова роля, особено за по-малките предприятия, които нямат силите и финансовите средства на по-големите. Защото в, именно в тях ще започнат работа младите а, и на тях трябва да дадем техния първи шанс. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашето е, изчерпателно, е, широко, обхватно изложение. Нашата комисия заедно с Марио Монти е, винаги е била начело е, в е, изграждането на единния пазар, в приемането на акта за единния пазар и ние очакваме да работим с вас така плодотворно по този въпрос, пък и по други, където смятаме, че не служим достатъчно добре на потребителите, не използваме възможностите на единния пазар поради нарушаване на принципите на свободната конкуренция. Примерно, невъзможността в много случаи гражданите да купуват стоки онлайн и така нататък. Вече имам записани доста желащи за изказване, за разлика от тази сутрин. Ще дам думата първо на координаторите, следните имена, Т.е. по този начин ще дадем думата на всяка политическа група. След това ще дам думата на господин Коферас и професор Декампус. Има ли още някой, който иска думата за сега? Започваме с господин Шваб и госпожа Гепхард. Първо два въпроса, след това ще дам думата за отговор. Благодаря, господин председател. <clears throat> Най-напред искам да ви благодаря за вашето посещение тук, защото през полското председателство имахме отворен ден за конкурентоспособността в Познен и говорихме за конкурентоспособността и защитата на потребителите да се развива единия пазар, особено по отношение на дигиталния е, единен пазар, чрез стандартизация е напреднал. Работим в рамките на една работна група по този въпрос. Колегата, който работи в тази група, ме помоли да е, кажа, че имаме нужда от ваше становище в, това, в тази сфера, по това отношение и да изразим загрижеността си за Google, който все повече а, поема монополна роля. Обаче е, аз искам да засегна и въпроса за концесиите и обществените поръчки от една страна и за правните основания от друга страна. По какъв начин ви изработвате правилата за публичните поръчки и до е, докъде смятате, че те са в съответствие е, с правните основания? Освен това, какви са ваш, каква е вашата оценка за предложенията за концесиите и дали във връзка с концесиите виждате определени а, скрити правни отношения, които би трябвало да вземем предвид при дискутиране на, тези, на тази директива? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Гепард. Благодаря, господин, преце... господин комисар, за вашето въведение, което беше много интересно. Вие казахте, че трябва да се че предприятията се, спра... се изправени през... пред все по-големи предизвикателства вследствие на рационализацията и аз, и това е също моето впечатление, мисля, че трябва да противодействаме на тази тенденция. От, от друга страна обаче не осветлихте достатъчно един въпрос, който за мен е много важен, а именно а, предприятията, имат възможност да използват трансграничната търговия за себе си. Имам предвид а, роминга и, а, и цените за роминга. Не би трябвало да има такси за този роминг, след като имаме един вътрешен пазар това са въпроси, които засягат и други предприятия. Трябва да се обърнем с тези въпроси към предприятията, а не само към държавата. Това нещо а, ми липсваше във вашето изявление. На второ място. В началото на, вашите, на вашето изказване говорихте за гражданите, които са безработни и особено за безработните млади хора е, тази ситуация наистина буди загриженост в Европейския съюз. Моят въпрос – защо в Европейската комисия има все още толкова много пречки? Е, пречки е думата тук, е, коя, които противодействат на социалната клауза. Става дума за влиянието на правните текстове върху директно върху ежедневието на хората и тяхната економическа ситуация и економическата ситуация на предприятията. Трябва повече да се съсредоточим върху нуждите на хората и на предприятията. Тук нещо ми липсва и на трето място. Аз бих може, могла да задам още повече въпроси, но това е последният ми въпрос. Е, засяга патентите. Вие правилно отбелязахте, че в дигиталната област патентното право е може да доведе до монополизация, която е проблематична. Как изглеждат нещата в областта на биотехнологичните а, изследвания и открития? Защото свободното, свободните ресурси, природни ресурси и е, правните основания в момента не ограничават патентното право. Това е също въпрос за иновациите или не иновациите, които в бъдеще биха могли да бъдат предложени. Господин комисар, бихте ли искали да отговорите? Thank you, chairman. Well, first of all... Благодаря, господин председател. Първо, господин Шваб, системата за плащания, това го споменах в изложението си в началото. Това е въпрос, по който работим. От една страна, като водим разследвания на дебетните и кредитните карти. Поддържаме контакт с альтернативни разплащателни системи. Опитваме се да установим дали съществуват бариери, които създават затруднения за нови играчи на пазара да навлизат. Опитваме се да да използваме инструментите на политиката на конкуренция, а, за да премахваме бариери за плащанията онлайн. Тук си сътрудничам с колегите Бърния и Дали. И Дали а, изготвихме зелена книга, а, която според мен е доста интересна. И накрая, както казах, Подали сме разследване на свършеното от Европейския разплащателен съвет, което е банков тип орган, който се опита да създаде ограничаваща система, която евентуално можеше да доведе до бариери за небанковите плащания, небанковите разплащателни системи. Това е важен въпрос, според нас. Един от елементите, е, които трябва да се преследват, за да се завърши единния пазар. Както обичайния един пазар, така и е, цифровия такъв. Втория въпрос. Google. Е, това е нещо, което сме обсъждали и преди в е, други парламентарни комисии. Започнахме разследване през ноември 2010 година. Бяхме получили а, жалби, няколко жалби на базата на информацията в а, тия жалби и отговорите на Google, както и нашето собствено познание на положението. Също така през края на март, началото на, април ще получим доклад от генерална дирекция, генералната дирекция, която отговаря за услугите. Та ще реша какви по-нататъчни стъпки ще предприемем. Ще преценим дали достатъчно информация сме набрали при разследването. Ще си изразим възраженията. Ще продължим обаче да набираме информация и нови жалби и неформални оплаквания. Така че задачата не е лесна да се разследва Google, защото Google също времено не е спрял дейността си, освен това се променя. ще можем някои предварителни заключения да формулираме и евентуално ще изпратим възраженията си едините месеци. Не казвам, не мога да предвидя какво точно ще стане, но след месец, месец и нещо ще имам повече яснота по въпроса. Държавните помощи. Нямам време да ви е, запозная с това, което представих неодавна на форума по конкуренция тук в Брюксел, както и на някои други прояви. Приготвил съм преглед на режима на държавни помощи, преразглеждане на режима. Това е необходимо поради няколко причини. Целта на преразглеждането с няколко думи е следната. Мисля, че държавните помощи трябва да се ползват максимално за, като инструмент за растежа, да се насърчават дейности, които да водят до растеж за да се защитава единния пазар, за да се ползват обществени средства, а, така че да не се създават, а да се премахват бариери на единния пазар. Заедно с това и да се оползотворяват обществени средства за насърчаване на растежа по интелигентен начин, а това означава без да се създават допълнителни трудности за обществените финанси а именно напротив, да се помага на държавите членки, на правителствата им, да спестяват или поне да не пилеят обществени средства. Те ще решат как да а, разходват а, средствата от националните си бюджети Трябва да контролираме обществените разходи. Е, по такъв начин се надяваме, че те ще станат по-целенасочени и ще се избегне издигането на е, бариери на вътрешния пазар, на единния пазар. как ще го постигнем? Започваме преразглеждането на много от насоките. В момента имаме 37 насоки или ръководства за държавните помощи. Те трябва да се актуализират и това трябва да стане по един съгласуван начин, съгласуван с общите цели и приоритети. Заедно с това е необходимо да упростим максимално процедурите си, без, разбира се, да жертваме качеството на разследванията ни. Процедурите са дълги в момента, и се налага да в момента да обръщаме същото внимание на дребните казуси, както на големите случаи. При сливанията, от друга страна, при малките сливания имаме упростена процедура. Процедурата не е толкова сложно, колкото при големите е, сливания. При е, държавните помощи трябва да видим как е, да преминем към по-упростен режим за дребните случаи. Може би ще се промени е, минималния прак право по правилото de minimis и е, изключенията, е, груповите изключения но поради съдебната практика на Европейския съд трябва да откликваме на всички жалби. Трябва да ползваме правните си инструменти и критериите от съдебната практика, за да организираме по-добре работата си, да я съсредоточим върху големите случаи както наскоро постъпихме с услугите от общ економически интерес. Връзката с обществените поръчки и концесиите, концесионните режими, е съвсем явна. В пакета насоки от края на миналата година се опитваме да съгласуваме, да хармонизираме процедурите е, за държавни помощи с правилата за обществени поръчки. Колегата Бърние предложи изменения в законодателството за обществените поръчки, които вие ще обсъждате в парламента, както и в съвета ще се гледат. Те опитваме се максимално да синхронизираме процедурите си с тези за обществените поръчки. Не винаги е възможно да ползваме същите процедури. Не може да се каже, че е, няма държавна помощ, защото е, е имало е, търк. Всякъде не става така автоматично, но можем да простим процедурите. Следващия въпрос. Бариерите на цифровия вътрешен пара, пазар са все още твърде високи. Понякога тези бариери са регулаторни, от вас зависи да ги отстраните, да, по наша инициатива – но политиката на конкуренция не се свежда до а, регулация. Ако има регулиране, което води до бариери, вие трябва да премахнете това законодателство. Понякога ние можем да се намесваме. Но аз вярвам дълбоко а, в а, съчетанието между регулиране и а, регулиране и а, прилагане на политиката на конкуренция. Само с конкурентни инструменти не мога да разреша проблемите в пазара на телекомуникации, нито пък може Анели Круз да стори същото, само чрез регулиране. Правата на интелектуална собственост пораждат сериозна бариера. Това е много сериозен проблем. Авторски права и изобщо права на интелектуална собственост. Там трябва да подхождаме новаторски. Не можем да в цифровата ера да продължаваме по същия начин да подхождаме към въпроса, както през аналоговата ера понякога а, разполагаме с инструменти, с инструменти за а, защита на правата на а, създателите, но в други а, случаи са необходими нови, нови а, инструменти за постигане на същите цели. Интернет промени правилата на играта и ние трябва да реагираме на тези промени. Социалната клауза. Подкрепям тази идея за не, аз съм. Знам, че в тази зала сред вашите колеги са представени различни политически групи. На ниво комисия също а, възникват различни идеи. Но аз се надявам а, да, да има а, подкрепа на мнозинството тази идея. После патентите не разбирам какво точно имате предвид, като казвате защита на биотехнологични изобретения. Ако съм разбрал това, което питате, да, занимавам се с патенти, стандартни патенти в сектора на информационните технологии и е очевидно, че има сериозен риск от злоупотреба с положение на пазара от страна на носителите на а, патенти, тогава когато се използват патенти за задушаване на конкуренцията понякога дори и патентът да не е включен в стандарт, той пак може да бъде а, необходим. И това са положения, с които трябва да се занимаваме и ние се занимаваме с тях. В фармакологичния сектор а, се занимаваме също с патентите. През 2009 година бяха прияти последните правила в тази област. Няколко открити досията имаме в момента, свързани с патенти в фармакологията. Има няколко, поне е, едно антитръстово досие, свързано с производителите на генерични лекарства. Тези инструменти е, дават е, пазарна мощ на е, носителите им и ние наблюдаваме много внимателно тия процеси. В същото време обаче не бива да потискаме и стимулите за новаторство, защото патентите са много сериозен такъв стимул за създателите изобретателите, но както и при всички права и тук има ограничения, които проистичат от нарушението на правата на патентоносителя. Това може да доведе до сериозни последици за много страни, за много лица. Председателя, благодаря за отговорите. Още 15 минути имаме. 6 Шестима са колегите, които искат да вземат думата. Сега по един от всеки, всяка политическа група. Господин Валдасари също, добре. Значи четири има. Госпожа Рула, Козичник. Много ви моля съвсем накратко да зададете въпросите си и ако може не повече от един въпрос, но от вас зависи. После господин Кофарати, професор Дек кампус по-нататък и това ще са всички. Госпожа Рулер. Благодаря. Аз ще бъда много кратка. Един въпрос имам. Е, системата за плащане по интернет. Е, правилно е, че тук трябва много да внимаваме дали става дума за пазар, за нарушение на пазара, <clears throat> за накърняване на пазара, но важно е тук в тази система да има доверие. Това малко при вас не беше засегнато. Тази система се може да се използва, ако хората вярват, че тази система ще функционира добре. Гражданите имат чувството, че тук няма достатъчно сигурност. Моят въпрос обаче засяга и темата е, с държавни субсидии. Правилно е, когато казвате, че трябва да се обръщаме е, по различен начин към малките и към големите предприятия. И това беше много добре. Аз правя препратка към доклада на Марио Монти, както и други изследвания сочат, че точно в областта на субсидиите и публичните поръчки има прекалено много бюрокрации, които водят до огромни разходи за предприятията и те трябва да бъдат премахнати спешно. Моят въпрос е, може ли да опишете как е, малките предприятия ще получават субсидии? Uh, uh Благодаря, господин Кожичник. Благодаря. Аз ще говоря на собствения си език. Благодаря, господин председател, господин комисар. От гледна точка на единния пазар и на защитата на, на потребителите имаме дали Монти, Алмуния. Мисля, че това е чудесен триъгълник, но е, аз съм загрижен за следното. Трябва, казахте вие, трябва да търсим ресурси. Трябва да търсим средства. От гледна точка на моята политическа група искам да задам въпроса. Дали има гаранции от страна на комисията? А... Дали няма да има в последствие законодателни актове, които да да натоварят накоплатците и оттам да се търсят новите ресурси. Благодаря, казва председателят господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Аз се обръщам директно към заместник председателя за картелното право. Искам да попитам комисията. Каза, че ще въведе един инструмент през 2012 година за обещетението. Важно ще е, особено когато става дума за частни обещетения, обещетения от частни е, предприятия. Ако в рамките на програмата ще има осигурен достъп до документи, но това е препоръката, това създава голяма правна несигурност в Европа. И имам чувството, че тази програма няма да може да бъде приложена, що се отнася до качеството и обхвата на тази програма. Мисля, че ще има проблеми. Искам е, да попитам как стои, стоят нещата в тази област. Виждам, че може би ще има разделяне на правото в Европа. Е, както имаше определени казуси, някои бяха оставени да се решат от националното право. Какви са, опция, о, какви са, какви са възможностите? Опасявам се, освен това, че когато става дума за обещетение, може да стане да, да, да се получи ситуацията хората да тръгнат да търсят най-подходящия за тях съд, който ще даде най-добрата за тях присъда. Е, какво е становището на комисията? Каква е времевия график? Е, и какви са материалните посоки, в които може да се, да се насочим? Частно или публично правните интереси ще бъдат приоритизирани? Комисарят има думата. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на колегата също на испански, тъй като испански е моят роден език. Най-напред е, платежната система. И <clears throat> доверието на гражданите, на потребителите. Естествено, това е много важна система. Няма връзка тази система директно с е, конкурентоспособността и економиката, но тази система не мога да отрека, много е важна. Всеки път, когато плащаме по интернет, използваме кредитна карта или дебитна карта е. И човек не знае какво се случва в този момент. Може би някой краде данните ни или ги ползва. Аз до момента нямам лош опит. Винаги, когато съм плащал, е, не, се, не е било злоупотребявано с моите данни и с сумите, които съм превеждал. И аз всеки ден получавам все повече и повече доверие в системата. Но, <clears throat> естествено, е, ще има все по-малко физически пари в нашите ръце в бъдеще и ще плащаме все повече по интернет. Така че повишена сигурност би било нещо, което всички може да си пожелаем. Сега обществените поръчки. Какво може да направим в тази област? И обещетенията. Не може. Трябва да отговаряме на всички искове, дори когато те засягат и субсидии. Ние работим над това и искаме нашата цел да бъде опростена. Колкото се може, искаме да анализираме целия процес на тези малки държавни субсидии. В миналото имаше правилото de minimis, т.е. една прагова стойност, под която сумата не беше характеризирана като субсидия. И аз бих искал това правило, тези е, прагови стойности да бъдат завишени. А това бих си пожелал аз. Има една, едно изключение за общите категории. Там има възможността да не се обявяват определени поръчки по смисъла на договора. В момента обаче 80% от държавните субсидии, които, за които знаем, се получават по силата на национални програми. И там се провежда анализа им. Това е пътя, по който сме тръгнали, но трябва да продължим по него. От друга страна има и друг път. по него също трябва да тръгнем, а именно една последваща контрол, е, последващ контрол за, за информацията, която получаваме от националните програми. И мисля, че с тези възможности, изхождайки от тези принципи, може да опростим системата за субсидиите. Много е важно наистина тази система да се опрости. Естествено, понякога нещата стоят така, че разследванията са много конкретни, но в други случаи не са така конкретни, траят много дълго време. Засегнатата държава членка сезира комисията и Държавна дирекция конкурентоспособност. Е, хората са недоволни, че разследванията трае толкова дълго и аз трябва винаги да казвам, ние не сме виновни, а ние, на нас не ни трябва толкова време. Вие се бавите много с информацията. А тази информация ни трябва, за да вземем решение. И така, не може, както например при, при сливанията, да спазваме тези срокове, които са постановени, но естествено сроковите трябва да се спазват, доколкото е възможно. Новите европейски данъци при конкуренцията няма да има нови данъци, няма такава възможност. <clears throat> Ние нямаме тези компетенции в е, комисията, така че мога да ви успокоя. Но Едно може да направим, не, неправомерно разходване публични средства може да бъдат изискани обратно. Например, 2010 година имаше наказателни плащания в случай на картели. В 2011 година сумите бяха по-малки, отколкото през 2010 година. Присъдите също бяха по-малко на брой. И решенията, които се взимат, не засягат огромни суми, наказателни суми. Не зная какво ще е състоянието през 2012 година, но имаме някои случаи, в които нашето решение ще означава санкция. Е, това може би няма да са санкции, които ще донесат много пари, както данъците, но във всички случаи ще допринесат за изравняването на бюджетите по отношение на картелите. Тук нещата се решават от комисията, но, но парите ще отидат при държавите членки. И е, що се отнесе до неправомерно е, освоените субсидии, тук също са отговорни държавите членки. Ние смятаме, че е, държавите трябва да си получат обратно парите. Сега за документите. Това е много важна тема. Комисията има определени правила за достъпа до документи. Този достъп е по-лесен, отколкото при други институции. Преди известно време говорих за, с съответните компетентни служители. И според нашите правила нещата стоят така. Ние сме задължени да даваме много повече информации на националния парламент, ако са поискани, отколкото Европейската Централна банка или друга институция, която също е помолена за достъп до нейни документи. При конкурентоспособността трябва да имаме доверие – Е, когато се предоставят документи. Тук имам предвид Европейския парламент или Националния парламент. Когато обаче документите, е, препращането на документите хвилят определени граници, тук става дума за поверителност, за търговски тайни или ако това не е така, а, ако ако това е така, това може да застраши сътрудничеството ни, особено в случай на картели. Така че е, определени граници въжат, прескачането на определени граници обаче е, ще поощри прозрачността на нашите процедури. И още нещо, което вие засегнахте в някои области – е, имаме напредък. Има сближаване на правните системи, на процесуалния ред. Естествено, искаме да избегнем форум шопинга, т.е. търсене на най-удачния съд, който ще издаде най-доброто решение. Сега при прехвърлянето на отговорността от една институция на комисията или обратно, т.е. прехвърляне на компетенциите. Това може да е, функционира чудесно, но ние а е, мога да дам пример. Имаме сега един сигнал за сливане. И това, този сигнал е подаден в национална лен орган. Е, това случай обаче поема комисията. Тези неща функционират добре. Сега, по отношение на правоприлагането и на, е, в, в областта на, на частното и е, е, общото право, когато става дума за обещетението. Законотворецът е отговорен за това. Още този месец ще бъде прията една резолюция, която ще е много важна за този за тази сфера. Е, трябва да мислим тук обаче за единични и за колективни искове, що се отнася до накърняване на конкуренцията. Трябва да видим обаче как нещата ще се случат на практика, как ще процедираме. Това също е заложено в работната програма на комисията. Там също искаме да предложим една законодателна инициатива на парламента и, да, и на съвета по отношение на обещетението по, по повод на единични искове, които засягат нарушаването на конкуренцията. Благодаря. Колеги, имам още четири души, които са се записали за въпроси. А, господин комисар, се съгласи да остане малко по-дълго. Тези четири души са се записали за изказванията. А, бих искал да ви помоля всички да задавате, зададете по един, по един кратък въпрос. А, защото вече а, тук са онези, които ще говорят по темата за стандартизацията. Много важен въпрос. Господин Кафарачи, един въпрос. Моля ви, също и останалите. Благодаря, господин председател. Много а, ясен въпрос. Господин комисар, още в самото начало вие ни напомнихте за плачевното економическо състояние на Европа и накрая споменахте думите на нашия министр-председател, че ни е необходим единен пазар, който да бъде по-силен от този, който имаме в момента. Въпросът е, че европейските граждани не обръщат особено внимание на тези призиви. Мисля, че има връзка между тези две неща. И когато економиката не вързи, вашата работа и нашата работа стават още по-трудни. Защото големите монополи, многонационалните компании се опитват да защитат е, онва, до което са се добрали, особено по време на криза. И затова не е ли необходимо комисията да направи, положи специални усилия? Не мисля, че трябва да спирате да работите, но мисля, че трябва да положите огромно усилие, за да намерите ресурси и да изпратите един кенсиански сигнал за повече растеж. Защото иначе работата ни ще стане само по-трудна професор Декампус. Благодаря, господин комисар. Благодаря. Много се радвам, господин комисар, че говорихте за колективните искове и казахте, че подготвяте правни законодателни текстове, които ще засягат и частноправните аспекти на картелното право или по-скоро на, на е, правото за конкуренцията. Но как изглежда ситуацията с, с националните телекоми? Те също биват аудитирани, проверявани от комисията и на тях също им се налагат санкции. Но всеки път държавите се опитват да ги защитават, защото ги оценяват като стратегическо богатство, така да се каже. Когато бъде едно, едно, един национален телеком, когато той бъде подведен под отговорност, защото е нарушил пр, а, закона, <clears throat> то с, именно с такива казуси трябва да, се, да започнем, да, да се занимаваме много конкретно. Какво може да направи комисията в този смисъл да усили дейността на органите, които отговарят за конкурентоспособността и в, най-вече в случаите за телекомите. Благодаря. Господин комисар, искам да спомена въпроса за плащанията и таксите, които се събират, особено при кредитните карти. В Польша беше публикуван доклад и се установява, че тези такси в Польша са двойно по-високи, отколкото в някои други страни членки. В някои случаи са даже 8 пъти по-високи, отколкото в други страни. Ако плащате с виза, понякога плащате такса до 60% от плащаната сума. Не мога да разбера защо тези такси са толкова високи в Польша. Полша. Някои а, търговци на дребно казват, че тези високи такси а, не стимулират използването на кредитните карти, тък му напротив. Потребителите не ги използват. Вие казахте, че има разлика между страните членки. Въпросът ми е, възнамерявате ли е, да възприемете някакви е, регулаторни мерки? може би се водят разговори между издателите на кредитните карти и комисията, но не знам докъде са стигнали нещата. И накрая, господин Ботасари. Благодаря, господин председател. Тъй като съм последен, ще попитам следното. Господин комисар, и редовността на обществените поръчки е, са особено важни за вътрешния пазар. Въпреки това днес много предприятия се сблъскват с трудности, когато искат да се конкурират за получаване на обществени поръчки, особено в по-новите страни членки. Например, в е, областта на машиностроенето трябва да си много пъти да си инженер, за да можеш да участваш в търга а, или има някакви други изисквания. Разбира се, това е в кръга на правомощията на страните членки. Не знам какво може да направи Европейският съюз. Но възнамерява ли комисията да предприеме някакви стъпки, особено когато много случаи тези обществени поръчки се финансират от средства на Европейския съюз. Благодаря. Като се има предвид, че двама души говориха тук италиански, един говори на португалски, аз пък ще говоря на испански. Растежа. Как да помогнем на растежа? Това е въпроса, нали? Това е въпроса на въпросите съветът и утре и в други ден на заседанието ще продължи да си задава този въпрос. Истина е, че са необходими корекции в бюджетите на много страни. Вярно е, че дори още преди кризата потенциалът за растеж на европейската економика не беше особено висок, а сега в резултат на кризата възможностите за растеж са още по-малки. Тоест, необходими са ни структурни реформи. Истина е, че финансовата система преживява сериозни трудности. Отчасти поради кризата и отчасти като последица от втората криза, която преживяваме, кризата на държавните дългове. А като става дума за доверието в финансовата система, тя трябва да използва всичките си възможности, за да финансира реалната економика. Да използва всички лостове, с които разполага за тази цел. Тоест, ние сме си изправени по финансово отношение пред едно, една сложна ситуация – Несъмнено, растежът е необходим, защото без растеж няма да можем да оздравим финансовия сектор е, и няма да можем да се радваме на плодовете от по-бързо економическо развитие. Необходимо ли е по-голямо доверие? Разбира се, колкото повече е, по-голямо е доверието между економическите субекти, толкова по-добре е за потребителите, но това не е всичко. Разбира се, необходимо ни е и външно търсене. Ако има други економики, които растат много по-бързо от нас, ще има външно търсене, то ще ни помогне, но в никакъв случай няма да е достатъчно само то. Аз вярвам, че използването на инструментите на конкуренцията, създаване на условия за новаторски решения, всичко това може и ще помогне на развитието и на пазара. Но и това не е достатъчно. Трябва да използваме напълно възможностите на вътрешния пазар. А за да се използват изцяло тези възможности, преди всичко трябва да премахнем всички пречки пред търговията а, и пред а, търговията с услуги. Трябва да реализираме цифровия пазар, за който говорим. Но, разбира се, необходимо е да има търсене. И ако търсенето се окаже недостатъчно, ще трябва да обсъдим и други възможности. Знам, че това не е ортодоксално решение, но в много случаи економиките, които са част от вътрешния пазар, трябва да помислят как да увеличат вътрешното търсене, за да насърчат растежа. А това е на, така, най-краткият възможен отговор на вашия въпрос. Господин Конакампус, да, наистина, необходимо е да помагаме на конкуренцията и колкото, защото се отнася до Португалия. Това беше една от препоръките на така наречената тройка – свързана с финансовата помощ, която беше оказана. Има и други страни, в, в които, за които бяха направени подобни препоръки в рамките на европейския семестър. В комисията, в комисията от 2004 година а, работим при условията на мрежи за конкуренция, и вече имаме добро сътрудничество между комисията и 27-те национални органа, които наблюдават и защитават конкуренцията. Работим заедно и с други европейски и национални органи но все още това сътрудничество не е достатъчно развито, за да използваме натрупаният полезен опит. Трябва да обсъдим пред какви пречки сме изправени, да ги обсъдим заедно, за да се опитаме да ги преодолеем. Много често става дума за конкретни въпроси – не само вътре в Европейския съюз, но когато става дума за нашето сътрудничество с американците, с корейците и други трети страни. разбира се, става дума за глобалната економика, от която ние всички имаме полза. Но при бюджетните ограничения, които съществуват в момента, не е лесно да се каже на страните, че трябва да отделят повече средства за своите органи, които защитават конкуренцията. Никой обаче не трябва да се оправдава с бюджетните съкръщения, за да намалява средствата, които отделя за защита на конкуренцията. Защото това няма да доведе до никъде. Колкото до таксите върху дебитните и кредитните карти, давал съм този пример в някои от моите публични изказвания относно платежните системи, използвах полският пример, който е най-драстичен. Там таксите са най-високи в цяла Европа. Заели сме се с част от този проблем. случаят с MasterCard е вече в съда. Случаят с виза вече беше частично решен. Очакваме да се реши и другата му страна. Става дума за многостранните а, е, такси при а, е, плащанията. Такси, които събират а, е, фирмите, които издават издателите на картите и такси, които събират от търговците на дребно. Това не е проблем обаче на конкуренцията на ниво Европейски съюз. Става дума за случаи, които се разглеждат от националните органи за защита на конкуренцията. Когато една страна е, е, има подобни е, такси или пък става дума за някакво сговаряне на издателите помежду им, се става дума за защита на потребителите. Това не е проблем, с който аз се занимавам. Мога да ви кажа и мисля, че не е за първи път казвам това в Европейския парламент. Има вече инициативи за даване възможност на альтернативни играчи да влезат в европейската платежна система. Когато обаче погледнах какво предлагат тези альтернативни доставчици на платежни услуги, установих, че таксите, които те искат да събират, са много по-високи от таксите, които сега потребителите плащат. Такси, които традиционните участници в, на пазара на платежни услуги събират. И тогава им казах, много извинявайте, обаче радваме се, че имате подобна програма, но трябва да дойдете е, е, да ми предложите, да, при мен да, да ми предложите по-низки такси, отколкото сегашните, защото какъв е смисъла да въвеждаме някаква система, която събира повече, по-високи такси. Защото моята задача е да искам от всички да намаляват е, таксите, които събират за услуги. Трябва да установим какви са адекватните нива на тези такси, нещо, което не е много лесно да се установи. Опитваме се да решим какви са приемливите, адекватни равнища на тези такси. Но светлината на тези анализи и дискусии, вероятно един ден ще стигнем до заключение, че и тук е необходимо регулиране. Това е въпрос, който се повдига не само тук, в Европа, но също така и в САЩ. Проекто закон на Тод Франк предвижда мерки за регулиране на подобни услуги, нещо срещу което някои банки, издатели на кредитни карти реагираха много остро. Но въпросът се обсъжда. И накрая дискриминацията при обществените поръчки. Това е въпрос, който трябва да се реши с инструментите на вътрешния пазар. Става дума дали се спазват или не законовите положения и с този въпрос се занимава генерална дирекция маркет, пазар и а, моя колега Мишел Барние. Благодаря ви, господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря за това, че за първи път а, сте сред нас. Виждате колко голям е интереса към вашата тематика. А, с радост а, ще ви поканим отново защото има още много въпроси и аз също исках така да попитам за прилагането на така доста широките изключения при търговията онлайн. Нямаше време да задам този въпрос, но ще го оставя за следващия път. Благодаря ви още един път и заслужихте аплодисменти. Uh, um, и така, дами и господа, извинявам се на докладчицата Лара Коми за това, че карахме да почака малко, но се надяваме да наваксаме. Сега ще издам думата за начало на дискусията по измененията в доклада и за европейската стандартизация. По-рано имаше и до дозаконодателен доклад. След това повечето докладчици в сянка са тук. Не знам дали господин Кройцман ще говори вместо господин Мантес. Добре е дошъл обратно в тази комисия от заточението ви в комисия ИТРЕ. Господин Дион не е тук. Господин Сълбени не е тук и се радвам да посрещна госпожа Лилиана Вихман и госпожа Вайсенхорн от комисията. Госпожа Томсън от съвета мисля, че също е тук. Не я виждам. Uh, uh, а, господин Томсън, извинявам се. Значи съвета е тук, но не госпожа Томсън. И на вас ще ви дам думата, ако искате да я вземете. И така, госпожо Коми, давам ви думата. Благодаря. Господин председател, искам предварително да се извиня, защото нямах време достатъчно. Има някои много важни изменения, които ще е, засегна, а така че малко повече време ще трябва, ще трябва да отнеме моето изложение. Преоценихме измененията след 21 е, март. Благодаря ви за е, това, че сте внесли предложенията за изменения. Те са доста целенасочени и концентрирани. Ще ги разгледам сега, а, а те определено ни дават обща картина за всичките интереси. Отдавна почнахме работа, но доближаваме края. Вече работим по компромисните изменения, по основните точки. Сътрудничих си с докладчиците в сянка, за да определим къде може да се стигне до решение, до компромис, за да може измененията да се отползва за европейския бизнес. Внимателно следим това, което става в съвета, защото съм сигурна, че всички искаме да се приемат измене, да се приема доклада от първо четене. Сега е едно по едно ще разгледам измененията, не всичките 125, но ще се опитам да ги групирам някакси. Първо, приложното поле. Съсредоточила съм се сериозно на този въпрос в работата си, опитала съм се максимално да се съобразя с предложението на комисията. Внесла съм едно изменение за а, точка от преломбила, свързана с професиите. Призвавам комисията да запази интелектуалния характер на работата. Разгледали сме възможността да се изключат някои професии от приложното поле на законодалния акт, е, ще трябва това да го обмислим по-внимателно. Оставям на комисията да реши по този въпрос какво да се прави и да оцени всеки от отделните случаи по-отделно, след като се консултира с всички заинтересовани страни. Много изменения са внесени от различните политически групи, които искат да изключат дадени сектори, например лекарската професия. Но аз не мисля, че можем да изключим което и е да било отделна професия или отрасъл или сектор. Да, не бихме искали да внасяме изрични изключения, но а, да дадем възможност за ограничаване на приложимите услуги. Второ, редица предложения бяха внесени, повечето от които одобрявам, но особено ме тревожи признаването на квалификации. Не съм съгласна с изменение едно. И, и две 1.2.2, защото само правните актове могат да имат задължителен характер, а, така че а, не бих искала да се говори за задължителен характер на стандарти. Стандартите са а, доброволни. Нещо доброволно. because I see and they. Okay, perfect, perfect. I, I go slowly. It's not a problem. Добре, ще говоря по-бавно. Третата точка е участие на заинтересованите страни. Аз подкрепям тяхното участие и изричното упоменаване на други категории, например работници, хора с увреждания и различни видове организации, като например организации на потребителите. Те трябва да дават своя принос за стандартизацията, така че съвсем редно е и те да се вземат преди да се отразят. Регламентът няма за цел да подобри конкурентоспособността единствено, но също и да даде приноса си за социалното приобщаване. Така че, организации, трето изменение, аз не подкрепям този списък, защото по-скоро бих искала да се гарантира участие за всеки го. Това се опитваме да направим, да осигурим а, представяне на всички заинтересовани страни и групи. Не просто някакво а, символично а, признание, което никога да не се реализира на практика. Четири нови а, членове за малките и средни предприятия. Виждам, че това е от голямо значение за всички нас. Въпрос, по който парламентът трябва да отстоява позицията си. Радвам се, че много колеги са внесли изменения в тая насока. По тази тема възникнаха някои различия в мненията, по-специално достъп до а, право на свобода на достъп до стандартизация. Имаше някои проблеми с тълкуването. Ще се опитам как, да обясня какво имаме предвид под свободен достъп. Свободен достъп не означава отворен достъп към разписването, създаването на стандарти. Това означава. За това сме прецизирали а, дефинициите, определенията а, от 2003 година по отношение на малките и средни предприятия. Някои посочиха, че открития достъп би струвал много средства и би породил проблеми на национално равнище. Две са възможностите, според мен. А, първо да се ограничи а, открития достъп до микропредприятия. И втория вариант е да се прилагат специални тарифи в зависимост от размера на предприятието. Така че това са два альтернативни подхода. И ще ми е интересно да чуя какво имам да кажат докладчиците в сянка по този въпрос. Мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим малките и средни предприятия по отношение на участието им в процеса на стандартизация. Трябва да намерим ефективен и практически полезен начин за тяхното приобщаване, а не просто да приемаме решенията на по-големите предприятия. И така трябва да разгледаме мерките в подкрепа на дребните предприятия знаем, по време на изслушването чухме а, многократно, например, че във Франция това вече се прави, така че е постижимо, има опит. И резултатите там са отлични. Реших, че е добре да направим тези мерки задължително приложими, защото това ще даде насока за посоката, в която искаме да вървим с този акт. После спецификации, това е друг въпрос, който породи проблеми. Проблемни бяха термините ползване или употреба и признаване. Аз предпочитам употреба. Комисията говори за осигуряване на съответствие на спецификациите с определени стандарти по второ изменение и даже предлага комисията да се наричат стандарти. Аз предпочитам те да се наричат спецификации, защото стандартът е нещо много по-развито и сложно. Той изисква по тежки процеси и по-трудно се разработва спецификациите от друга страна а не са стандарти, така че няма нужда да ползваме думата признаване, recognition, достатъчно да кажем ползване или употреба. Ще се радвам да чуя и комисията, комисията какво мисли по този въпрос. После за последователността. Трябва да се разграничат е, стандартите и спецификациите, но съдържанието им не бива да е, ограничава развитието. Една доброволна е, система, това в крайна сметка седмата точка, не искам да ви отъкчавам, така че ще спомена само европейското измерение, форумите и а, платформата с много заинтересовани страни. Както казах вече, нямам нищо против да се създават подобни форуми или платформи, но не смятам, че това трябва да залегне в настоящия регламент. Не се опитваме е, да създаваме някакви свръхструктури, които да забавят процеса. Вярно е, че това е регламент, но става въпрос за е, много особен сектор, който се финансира доброволно от стопанските субекти. Не мисля, че трябва да създаваме нови органи от какъвто и да било е, вид. Така че ако в бъдеще преценим, че това е, е необходимо, можем да го направим, но не бих искала сега това да е в регламента, да остава в регламента, защото това ще е проблем в бъдеще, ще бъде задължително за нас. После е, финансирането, най-добре е комисията да реши как да се проведат а, е, е, консултациите, допитването. Нещата са доста специфични и са в а, техните правомощия. Сега за финансирането няколко думи е, от общ характер. Като цяло комисията говори за а, финансиране на Организация за европейски стандарти. Не искахме да променяме формулировката на сегашните правила, но смятаме, че малко по-тясно трябва да се е, определи процеса. Аз лично смятам, че правилата, по-скоро стандартите, трябва да бъдат опростени в бъдеще. И мисля, че ни трябва нещо като доверителен съвет. Трябва да намалим бюрокрацията. Затова предложих за, за преразглеждане началото на следващата година, за да видим дали постигаме упростяване и намаляване на бюрокрацията. Пак се извинявам, че отнех толкова време. Ще се радвам да чуя колегите какво мислят. Но целта ми а, по този документ е един максимално ясен и кратък текст. Това е регламент, така че трябва да се използва прецизна, точна терминология, за да се избегне погрешно тълкуване или неясно тълкуване. Говорих с господин Таяни и, и ние, и те а, бих искали бързо да протече а, процеса най-вече за малките и средни предприятия, а изобщо цялото производство. Благодаря. Благодаря. <clears throat> Нашата идея всъщност е да обсъдим измененията, ще обсъдим в последствие и компромисите. Господин Кройцмен трябва да се върне към своята комисия, в своята комисия <clears throat> и госпожа Шалдемозе, ще дам думата на, на госпожа Шалдемозе след него. Тази комисия на мен ми е много скъпа, за това аз съм тук, но така или иначе сутринта гласувахме по този въпрос и това, което разбрах беше, че ще се занимаваме с въпросите на господин Мандас, но ще, ще говоря от името на господин Мандас, но искам най-напред да, дадам, да задам въпрос от свое име, да, за да сме сигурни, че ще намалим разходите за малките и средни предприятия. Мисля, че всички ще се убедим около тази кауза. Но когато става дума за малките и средни предприятия, винаги се задава въпроса до каква степен те могат да понесат определени разходи. Аз по принцип искам да подпомогнем е, малките и средни предприятия, но ако дадения орган не може да работи, то тогава нещата стават проблематични. И сега искам да задам въпросите от, от името на моя колега. Е, когато гласувахме тази сутрин, това беше добро гласуване. Ние отразихме в гласуването си всъщност вашата загриженост. Ако националните стандарти и европейските стандарти се развиват симултанно, това би било добре. Моят колега Мендас подкрепя становището на докладчика за поощряването на националното равнище и националните правителства. Те трябва да привлекат в постоянен диалог за заинтересованите лица. Господин Малданс подчертава, че това е много важно, а именно важно е да осигурим правната сигурност. Господин Мандес би се радвал на последваща дискусия. Той смята, че дискусията ще опосредства конструктивния дебат с докладчиците. Бих, той би се радвал за една ускорена законодателна процедура, защото единият пазар е важен въпрос, който се нуждае от нашата намеса. Той се надява на вашата подкрепа. Аз разбрах, че регламента може да бъде подобрен и всяка промяна всъщност е насочена към подобряване на регламента. Благодаря. Вие винаги сте добре дошли тук, госпожа Шалдемозе. Благодаря. Надявам се да, поизчака, да постанете още малко и да чуете нашите коментари. Най-напред искам да благодаря за презентацията и съм сигурна, че може да постигнем добри компромиси. Ние, нашите становища не се различават много. Но нека кажа нещо за обхвата и за услугите. Дали услугите трябва да са част от стандартизацията или не. Аз говоря по този въпрос още от самото начало и ние в нашата политическа група сме малко резервирани по този въпрос определени области не би трябвало да, са, <clears throat> да попадат в обхватното поле на текста. Е, мисля, че има и други изменения от госпожа Руля и господин Шваб. Е, мисля, че също предложи определени изменения. Трябва да видим какво може да се направи в тази област. От моя страна, но мисля, че има много начини за решение, но аз бих предложила да свържем тази дискусия с дискусията за платформата на мулти е, заинтересованите страни. <clears throat> заинтересованите страни. Когато говорим за стъргетизация, трябва всички заинтересовани страни да бъдат консултирани, да бъдат взети предвид техните мнения. Ето защо, ако ние свържем въпроса за обхвата и платформата на заинтересованите страни, може да постигнем решение. В други области не е толкова трудно да се намери решение. Един коментар е, по отношение на това, което казахте вие за малките и средни предприятия и разходите. Ние всички сме съгласни, че стандартизацията е, е частна и доброволна система, но от друга страна всички смятат, че ние трябва да решим какви трябва да са цените и разходите, т.е. Е, цената за участие. Сега, тези неща не са свързани правилно едно с друго. Всеки иска е, малките и средни предприятия да са част от системата, но от друга страна тези предприятия по дефиницията на Европейския съюз представляват само 18% от е, всички предприятия в Европа. Трябва да намерим начин да им осигурим достъп. Единият начин е да кажем, добре, нека направим нещо за микропредприятията, тези, които имат много малко служители и работници. И да не говорим за всички малки и средни предприятия, защото, например, да кажем, е, предприятие с работници по-малко от 250, е, които имат по-малко от 250 работника, те да са дефинирани като микропредприятия. И когато говорим за доброволността на системата, трябва да сме много внимателни, когато, е, когато поставяме някаква цена за участие или такса за участие. Това беше, което главно исках да засегна, но може би при на бъдещи срещи с докладчиците в сянка може да стигнем до, до по-нататъчни решения. Би било хубаво да работим бързо, но това не би трябвало да е за сметка на крайния резултат. Благодаря. Госпожа Ройле, аз също искам да, благодаря. Е, този доклад беше още от самото начало много добър и имахме добро сътрудничество. Мисля, че в много точки може да постигнем компромис. Искам да подчертая следното. Е, платформата за заинтересованите страни, както и за госпожа Шалтемонсе, е много тясно свързана с обхвата. Тази платформа в началото беше отхвърлена, но ако си помислим, ако нямаме диференциация на, услуги, на услугите в този регламент и от друга страна, ако няма орган, който по някакъв начин а, трябва да изпраща информация или да се свързва с комисията, то тогава се получава проблем. То тогава не съм сигурна дали мандатите не надхвърлят компетенциите на Европейския съюз. Никъде не сме дефинирали, що се от... Е, е, композитума Market Driven, ръководени от пазара. Е, те, системата трябва да е доброволна, но няма дефиниция какво означава тя да е ръководена от пазара. Как ще се отдават мандати, които повече или по-малко не спадат в компетенциите на Европейския съюз или пък трябва да се третира чрез законодателни текстове. За да избегнем такива противоречия, мисля, че комисията тук трябва да предприеме консултации. А ако кажете, това трябва да се поеме от комисията, аз трябва да кажа, аз зная, че комисията не иска да поеме тази задача. Аз говорих с нея. Е, там има много ясно <clears throat> отношение. Тази е, платформа не може да се поеме от е, комисията. Може да намерим решение с другите заинтересовани ръца, с другите актьори. Въпросът е обаче да постигнем а, една система на отдаване на мандати, а, които да са ръководени от пазара, а да не са заместител на законодателни текстове. Well, I, um, uh, and Edward Cousin is not here, and, but of course... Uh, господин Едвардс не е тук. Аз uh, от негово име ще направя няколко коментар. Мисля, че е, общата посока на коментарите на колегите е правилна и аз съм съгласен с това, което каза госпожа Шалдемозе за финансирането. И много е важно малките и средни предприятия да имат достъп до стандартизиращия процес, независимо и да имат определени вно и да дават определени вноски. Може би може да им се оказва публична подкрепа в това отношение. Но мисля, че някои от идеите, които бяха изразени за стандартизиращи органи, тези неща вече работят. Има е, система, която е безплатна. Е, има малки и средни предприятия, които имат нужда от тази стандартизация, за да участват в публични търгове. Така че, мисля, тук може да се постигне компромис. По отношение на услугите сега. А начина по който комисията съвсем ясно третира въпроса, а именно нуждата за признаване на услугите, но не разширяване на контрола, според мен, това изказване, това становище, тази позиция е много ясно. Комисията казва, че има определено развитие в дадени области, по начина по който продукти и услуги се разпространяват и те стават все по-взаимозаменяеми, и все по-адекватни и релевантни за пазара, но в същото време тя казва, че в, в сътрудничество. Държавите членки трябва да бъдат повързани в тази доброволна система. Сега има и съществуващо законодателство, което урежда въпросите в областта, но според мен комисията е много ясна, че това отново трябва да е система, ръководена от пазара. Много Ясни трябва да са инициативите и намесите тук и границите за тези намеси трябва да са ясни, защото може да се оправим на стандарти, когато има ясен публичен интерес. И когато става главно за продукти, а да не се разширяват тези стандарти до други области. Аз не подкрепям много някои от тези а, много сложни описания е, господин Шваб е шампион по такива описания и дефиниции, но надявам се с колегите може да постигнете по-прости формулировки. И накрая. Публичните власти и тяхното участие. Мисля, че тук има добри из... из... изменения. Е, Тоест, е, че публичните власти могат да бъдат поощрени да участват, но че те не са задължени да го сторят. Отново, това трябва да е на базата на процеса, който се ръководи от цяла серия от интереси. Но признаването на е, стандартите е от обществен интерес. И тук има някои изменения, които ангажира и парламента, да се вземат решения, които засягат признаването на стандартите. Това е много важно. И така, това бяха някои кратки забележки от моя страна. Моят колега ще колегата Карнети също иска да се включи в дискусията. Господин Карнети има думата.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 трябва да обхващат главните европейски стандартизационни органи. Или пък когато стандартите са остарели и транспонирането на техническите спецификации не се предвижда. that uh, we could uh, we could reference uh, these uh, uh, technical uh, това се отнася за техническа спецификация в областта на комуникационните и информационни технологии. Целта не е да променяме съществуващите пазарни спецификации. Това не е и целта на комисията. Целта е да се подобрят а, тези спецификации. Други изменения се отнасят до процеса на одобряването. Някои изменения говорят за публични разследвания и процес на одобряване – когато става за техническите стандарти, може би това е уместно, но тук не става дума за нови стандарти. Става дума само за одобряване на съществуващите спецификации. Така че просто трябва да се провери пълнотата и точността на наличната информация. Това са изисквания, които ако трябва да се изпълнят, ще донесат само объркване при признаването и реферирането на техническите спецификации в областта на информационните и комуникационни технологии и къде. Вероятно, ще трябва да спра до тук. Има и много други елементи, които си струва да бъдат споменати, но Вярвам, че с общи усилия ще стигнем до взаимно приемливи компромиси и ще може стратегическото предложение да бъде прието колкото е възможно по-бързо. Сигурна съм, че в края на краищата ще имаме един добър регламент, който ще отговаря на амбицията ни да напреднем в тази област. Благодаря. Мисля, че сме горе-долу на време. Вписваме се в графика. Госпожа, госпожо Коми, искате ли да приключите този дебат? Първо по форумите и платформите. не мисля, че това е приоритет. Така че ще оставя на комисията да реши точно как ще провежда консултациите. Това, което ние правим, обективно принуждава комисията да, примине, да прибегне до консултации. Как ще организира процес на консултация, обаче е тяхна работа. за финансирането. Да, би било по-прост, по-добре да опро... упростим нещата още от сега. Но може би трябва да изчакаме, докато работим по първият етап и след като имаме по-добро структуриране на националното равнище, ще може да пристъпим към упростяване на финансирането, на интегрирането на европейско равнище. Колкото до услугите, не мисля, че е необходимо да се оточнява кои стандарти ще бъдат правомощия на европейско ниво и кои ще бъдат национални. трябва да имаме едни общи насоки, за да можем по-късно да разберем кои отрасли ще бъдат е, обхванати и кои не. Защото иначе ще е, отворим котията на Пандора. И ще има спорове кои отрасли или кои сектори да бъдат е, обхванати и кои не. Беше споменато че съществува проблем с езиците. Този въпрос можем да решим по-нататък. Колкото за хората с увреждания, необходимо е да се допитаме до потребителите, до производителите и до профсъюзите. Радвам се, че сега за сега вървим по програмата и благодаря на всички колеги, които участваха в този дебат. Благодаря. Мисля, че е време да пристъпим към следващата точка от дневния ред, а именно директива за признаване на професионалните квалификации и на регламент за административното сътрудничество и така нататък. Докладчик тук е Бернадет Верньо. Заповядайте, имате думата. Мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички. Така, значи това е първа възможност да разменим а, а, мисли по един основен текст за вътрешния пазар, от който зависи а, свободното движение на гражданите и тяхната сигурност. А той се отнася също така и до правата на потребителите и тяхната защита. Искам още един път да поздравя комисията в лицето на нейните присъстващи тук представители. Поздравявам ги за това, че са изготвили този документ. Искам да им благодаря за свършената работа. Работа, която е отнела месеци. Също така да им благодаря за духът на диалог между нашите две институции европейските граждани имат нужда да знаят, че не винаги парламента и комисията са едни срещу друг и комисията е срещу интересите на гражданите. А, именно когато работим интелигентно и си сътрудничим, постигаме добри резултати. Текста вече има, документа вече има една добра структура. Така че в край на краищата ще стигнем до един документ, който е не само по-качествен, но който и по-добре ще се разбира от европейските граждани. А е това, е което всички искаме. Това е и целта да постигнем добавена, европейска добавена стойност. Аз знам, че има някои опасения. Вече знам, че има вече някои са загрижени въпросите за субсидиарността и други но европейската добавена стойност в никакъв случай не противоречи на тези принципи. И като се има предвид консултациите, които съм започнал вече от известно време, е, се оказа, че съществуват редица въпроси. Затова аз бих искала да може да разменим мисли с всички заинтересовани страни, Графикът беше малко удължен, за да имаме време за това и да вземем предвид различни специфични черти и по този начин да гарантираме професионалната сигурност, сигурността на потребителите и на производителите. Именно това е ролята на Европейския съюз. Да вземе предвид всичко това и ние като съзаконодатели трябва да вземем предвид всичко това, за да можем да гарантираме по-висока конкурентоспособност и растеж във вътрешния пазар, без с нищо да увреждаме а, а, на европейските граждани. Лично аз трябва да кажа, че не искам да се връщам на нуждата от улесняване на мобилността и взаимното признаване на професионалните квалификации. Мисля, че е много важно да отидем по-нататък в този текст, като преодолеем слабостите, констатирани в липсите, констатирани в предишните директиви. Но трябва да мислим за бъдещето на Европа. Трябва да имаме един по-ясен поглед за бъдещето на европейските граждани. Тъй като става дума за една ключов, ключов законодателен докусмен, става дума за изисквания, които директивата от 2005 година не решава, не отговаря на тях. Но трябва да кажа, че и е, съществуват известни корпоративни, бих казала дори протекционистски тежнения у едни или други е, участници в този процес. И а, бих искала да спомена най-трудните проблеми, които изникнаха по време на консултациите. Замесването на общата а, платформа и Европейската общи е, е, рамки, професионални рамки за признаване на квалификацията, но както и е, винаги, когато става дума за професионалната квалификация и за образованието, има, сблъскваме се с определени трудности. Трябва компетентните власти, университетски и други да бъдат напълно и задоволително пред, представени и тук винаги възниква въпросът, въпросът, който се отнася а, за делегираните актове. Това въжи за всички, във всички случаи. От първите консултации, които направих, трябва да кажа, че става дума за съставане на инструменти, които да осигурят прозрачността. Същевременно, принципът за частичният достъп е свързан с огромни проблеми при редица, редица професии, защото съответното решение на съда е повод за опасения. И е, трябва сериозно да помислим е, по този достъп. Сега за регламентираните професии. Само набелязвам главните проблеми. За регламентираните професии някои много се боят от, от отварянето на пазара и от дерегулирането. след като съм обсъдила този въпрос с службите на комисията, мисля, че и те споделят нашите опасения. Не трябва да намаляваме достъпа до тези професии. Става дума примерно за нотариусите, чиято работа е а, специфична, а, защото примерно дипломите на нотариусите съвсем не значи, че те могат да се установяват в други страни, например. А, е, там вече в директивата за услугите започнахме обсъждане на някои подобни проблеми, но защото съществува объркване при някои професии. неодавна прочетах един текст, който ми попадна и трябва да кажа, че има пълно объркване а, между принципът на страна на происход и на приемащата страна. И интерференцията, която се получава. А, а, мисля, че този текст трябва да се оточни и това ще бъде и наша задача. Разбира се, няма да говоря за професионалната карта която се основава на една много по-напреднала система, която е, притежава необходимите гаранции. Когато първи път говорихме преди 4-5 години по този въпрос в парламента, трябва да кажа, че по този въпрос ние имаме известен напредък. И а, а, професи... представителите на различни професии ни подкрепят в това, но все още съществуват въпроси, и мисля, че трябва да бъдем много ясни по пете пункта, които трябва да съдържа една подобна карта. Стандартизацията, достъпа, гъвкавостта, изчерпателността, личните данни и тяхната защита и разбира се доброволността. А, тук аз съм особено решителна, защото има редица въпроси и редица опасения, свързани с личните данни и тяхната защита. Трябва мерките за компенсация. Това е също сложен въпрос. сложен, който по всеобщо мнение може да се реши въз основа на принципите на пропорционалност. И това се отнася специално за медицинските професии, включително и за езиковото обучение. Това е въпрос, по който също съм разговаряла с комисията. Не съм съвсем съгласна че а, езиковите а, умения трябва да бъдат оценявани от някакви асоциации. Мисля, че професионалистите, с които се консултирах, са съгласни, че има компетентни органи, университети и други, които могат да оценяват езиковите умения достатъчно добре. Ще, ще, ще спра до тук тъй като мисля, че тези въпроси, които споменах, са най-спорните в изменението на директивата, което обсъждаме. Ще оставя докладчиците в сянка да допълнят това, което считат, че е необходимо. Сигурна съм, че ще може да постигнем консенсус, въпреки че имаме различни виждания по много въпроси. Разчитам на диалога, разчитам на взаимната чуваемост, разчитам на разговорите с представителите на професиите, различните професии и с службите на Европейската комисия. Разчитам и на разбиране от страна на съвета. Защото последния път, когато повдигнах тези въпроси по време на датското председателство, не получих а, задоволителен отговор. Какво ниво, примерно, на хармонизация е необходимо за образованието? и професионалната подготовка. Това е ключов въпрос. Ключов въпрос, който а, обаче се оказва е доста щекотлив, защото в съвета всяка страна защитава своите правомощия, своят начин на организиране на образованието а, и не иска да се отказва от него. Не трябва да бързаме, не трябва да прибързваме, но необходимо е да се поговори и по този въпрос. Отдавам думата, сега ще оставя да говорят моите колеги. Ще имаме среща с докладчиците в Сянка. Ще организираме и изслушване. Още не сме решили точно какви ще бъдат темите и в какви рамки. Това ще бъде на 24 или 25 април, където ще поканим експерти и професионалисти които ще могат да ни помогнат да уточним границите на проблемите, за които до сега говорих. Госпожо председател, нека сега да чуем колегите. Yes, thank you, madam Благодаря ви, госпожо Дарньо. Да, сега е момента да дадем думата на докладчиците в сянка. Повечето са тук. Много се радвам. Първо, с лекри по ТНП. Благодаря, госпожа. Благодаря, госпожа председател. аз се радвам, че имаме възможност да обменим мисли а, по този важен а, документ, само няколко седмици след а, неговото оповестяване от комисията за изменение на директивата относно при, признаването на професионалните квалификации. Подобряването на процедурата за взаимно признаване на квалификациите което, за което има за цел тази директива, има много голямо значение като лост за подновяване на европейския растеж, както го подчерта и комисара Мишел Барние. Не трябва да пропускаме и факта, че по същество този актуализиран текст трябва да бъде по-прост, по-ефективен, за да можем да започнем създаването на един истински европейски пазар на труда. Както го казваше и наша нашия докладчик, госпожа Бернадет Верньо, срещаме, срещнахме се и обсъждахме въпроса с представители на различни професии, с техните професионални организации е, и слушахме се взаимно. И по този начин привлекахме нашите съграждани европейските граждани, всички заинтересовани страни, а, как да стигнем до една нова система за признаване на професионалните квалификации. Разбира се, не трябва да предварително да решаваме какви ще бъдат а, крайните решения, до които ще стигнем. А, има някои проблеми, които са повод за загриженост, за безпокойство. Но дискусията продължава и моята политическа група а, НП ги обсъжда. Парламента, както знаем, е многократно вече изказал своята подкрепа за Европейската професионална карта. Това е много важен въпрос, много важен за европейските граждани, но въпреки това представителите на професиите, с които се срещнахме, имат своите резерви. Особено по отношение на сроковете, които предлага комисията за преразглеждане на директивата, за актуализиране на директивата. Изглежда, че има известно неразбиране и дори очудване във връзка с тези срокове. 15-дневния срок в някои случаи се разглеждат като прекалено, разглежда като прекалено кратък. Друг въпрос, който е свързан с опасения и е повод за безпокойство, това е, че приемащата страна като че ли се лишава от способността да контролира а, онези професионалисти, които се установяват на нейна територия. А, Става дума, че може би бюрокрацията ще бъде малко прекалено тежка и някои заинтересовани страни искат да запазят своята възможност да проверяват професионалистите, които се установяват на тяхна територия. Предложението, така както е направено от комисията, трябва да оточни точно как ще се прилага и как ще се използва тази професионална карта, европейска професионална карта. Е, казах, че има много е, резерви, да не каже, и враждебност, особено когато става дума за специалистите в областта на здравоопазването. Е, иска се този принцип да се прилага случай по случай, и в, при някои професии да бъде неговото приложение ограничено. Трябва да бъдем много внимателни. Разбира се, е, има професии, които имат отношение към здравето на европейските граждани, към тяхната сигурност и там трябва да бъдем особено внимателни. А, но това е желанието на Европейският парламент, когато става дума за приемане на определени дефиниции. Колкото до езиковите умения, тук сме съгласни, необходима е по-голяма мобилност, необходимо е упростяване. Знаем, че добрите намерения, пътя към Ада е послан с добри намерения, но не, трябва да създаваме прекалено сложна система, като отново поставяме пречки, бариери пред проверката и установяването на езиковите умения. Тук е необходима гъвкавост, необходимо е компетентните органи да бъдат привлечени и те да работят по начин, който да гарантира, защото езиковите е, изпити или проверки да бъдат е, достатъчно ефективни. Е, става дума е, национални системи за здравеопазване. Използва се този термин – трябва необходимо е да се изясни каква е връзката между тези системи и езиковите, и езиковите умения. И каква ще е ролята на различните органи, на асоциациите на пациентите, например, и а, а, други организации, които имат отношение към този въпрос. на други въпроси ще имаме възможност да се връщаме и в бъдеще. Ясно е, че въпросите свързани с медицинската професия са най-трудни и там а, а, трябва да се и сроковете да се изчисляват по различен начин. Общите, а, общите изисквания към образованието в, в член 44 прим заложени. Не, не може онези, които сертифицират в страните членки, а, а, да а, отхвърлят а, а, прияти а, другаде и валидирани квалификации. Значи, това са две професии, има и две професии, за, за които по-малко се говори. Господа Верньо спомена нотариусите и директивата, която съществува. И в момента, като че ли те са изключени от изменението на директивата, така както се предвижда, тяхното съположение е малко по-особено. Има редица доводи, които показват различията в положението на нотариусите в различните страни членки. Това е една много, много почетна, ценна професия. А, друга подобна професия, това са медицинските сестри. И а, и в, в, в професията на, на медицинските работници е ясно, че когато става дума за тяхната подготовка и образование, съществуват проблеми за различните страни членки. Има някои страни, които прилагат система на образование на медицинските, тези медицински работници, които са твърде специфични и а, а, добре е, че ще може да участваме в този законодателен процес, който едва сега започва. Thank you very much. Next speaker is... Благодаря. Следващия оратор, заповядайте. Благодаря, госпожо председател подхода на комисията по модернизацията на правната рамка за признаването на професионални квалификации. Според мен е особено а, балансиран. А това, което се предлага е много добра отправна точка. Много се радвам, че Европейската комисия е отразила редица въпроси, които тук а, са се повдигали в парламента по време на предварителното разискване. на същия въпрос. Също а, смятам, че разширяването на приложеното поле, така, защото да обхватне и нотариусите, не е нещо уместно. Естествено, че има специфика тази професия, която представлява интерес, но съда, Европейския съд, се произнесе, че не винаги а, а, нотариусите са част от обществената власт. Но от друга страна има редица дейности, които а, те е, извършват, а, като използват и държавни печати, така че е трудно да се прокара разграничителна линия. Не мисля, че би било полезно а, тяхното включване в а, този акт. Не мисля доколко е е възможно по принцип практически нотариуси да работят в друга държава членка. Така че мисля, че двете ораторки, които говориха преди мен, трябва да обмислят отново този въпрос. Под, подкрепям подхода на комисията по отношение на Европейската карта. И електронното подаване на документи ще спомогне за този процес. Малко ме тревожат сроковете и е, мълчаливото одобряване на картата. Вече съм получил от някои държави членки сигнали, че сроковете са кратки. И за да се създаде доверие в системата, смятам, че трябва да вземем предвид всички е, варианти, които са на лице. Така ще може да се гарантира ефективността на новата система. За да се защитят потребителите и е, пациентите, не мисля, че мълчаливото валидиране на картата е добра идея дори и, и като се има предвид, че това ще допринесе за по-бързото одобряване от страна на компетентните органи на картите. Декларацията по седми член преди даваше основание. Мисля, че трябва малко по-внимателно да се е, вникне тук. След първите две години декларация пак, пак трябва да се е, обновяване. Разбирам този подход и затова смятам, че картата трябва да има валидност само една година. Механизма, който се въвежда от комисията, подкрепям го, защото мисля, че се запълва празнина в законодателството и така ще се осигурява по-добра защита на потребителите и пациентите. Естествено, трябва да се поработи по подробностите. Например, може да помислим по-специално за това как се подават сигнали, дисциплини... дисциплинарните процедури трябва да са хармонизирани в Европейския съюз, за да се осигури прилагане на практика. За езиковите умения, съгласен съм, че трябва да се уверим най-вече за здравните работници, че те е, разполагат с, че те е, с познания на а, е, достатъчно ниво на един официалните езици на страната приемник. Също така а, ни трябва по-ясно разпределение на отговорностите, защото а, не ни а, трябва положение, при което а, езиковите изпити а, се използват като пречка за мобилността. Не трябва да даваме възможност за това. Езиковите умения, всъщност изпитите по език трябва да се гледат максимално широко. Не на всяка цена трябва да са класически изпити, може да бъде признаване на сертификати, събеседване и така нататък. Накрая ще кажа няколко думи за подхода основан на компетентности с минимални изисквания, в това като продължителност. Тук текстът на комисията дава добро решение, защото няма как да се включи всичко в една директива. А, мисля, че е особено важно обаче комисията да се допитва до заинтересованите страни, компетентните органи, преди а, разписването на делегирани а, актове. Много добър е диалогът с нас. Радвам се, че е, взеха предвид много от е, нещата, които ние предложихме е, в процеса. Сигурен съм, че ще са достатъчно отстъпчиви тогава, когато стане момент за демагирани актове. Следващия оратор ще говоря на датски. Jeg er enig i øh, folk og vores ordfører, der har sagt, at det er en vigtig drøftelse. Øh. Съгласна съм с докладчика по отношение на това, че въпросът е особено важен. Ние, зелените, сме положително настроени. Положително гледаме на административното сътрудничество и на идеята за професионалната карта. Това напълно го подкрепяме. Също за нас е много важно да се постигне баланс от една страна между безопасността и сигурността на потребителите и гражданите и от друга страна професионалните изисквания за всяка професия. От друга страна, от другата страна на везната е въпроса с мобилността. Аз мисля, че можем да постигнем баланс аз и е, също много професионалисти намират идеята за особено интересна. Е, хората ще могат да пътуват в Европа и това допринася за развитието на бредите професии. На кръстопътя между пазара на труда и а, е, образованието Говори се за повече хармонизация на а, образованието. Това е по-спорно. Мисля, че трябва да си дадем сметка за това. Там нещата трябва да се определят от самите професии. Сега вече има известна мобилност, в бъдеще може да има повече мобилност. Архитектите, например, и сега се възползват от възможностите за пътуване. Не мисля обаче, че трябва принудително да хармонизираме някакви области от образованието, защото има традиции в много държави членки. Мисля, че може да се постигне напредък на базата на обща платформа, но това трябва да стане, тя трябва да се създаде в сътрудничество с представители на професиите. Не може ние сами да го наложим от парламента. Що се отнася до частичния достъп, когато почнахме да разглеждаме това въпрос, това беше доста отдавна, И всичко, което чувам е, че е, това води до трудности. Това трябва да го отчетем. Също трябва да видим ежедневната действителност. Ако има една медицинска сестра, която работи в друга държава. Как ще ограничите е, това какво да прави това лице? Дали да е, взима кръв за изследване или не? Много е трудно такъв частичен достъп да се осигури в болнични заведения. Това е един въпрос, който трябва много внимателно да се разгледа. Това е за сега. Всъщност не е още едно нещо, искам да кажа. Накрая. Има доста сериозна младежка безработица в Европа, частично поради кризата, но също и поради не съответствие между пазара на труда и това, което се предлага като образование. На места има по-голямо търсене, на други места има и излисък, излишък. Мисля, че трябва да помислим случаите, за случаите, когато е първата заетост, първата работа на младежите е а, в чужбина. Може би а, за тези случаи трябва да има някакви по-специални разпоредби, защото младежите трябва да имат възможност да пътуват и да работят в чужбина. И така, искаме да се постигне баланс, искаме е, професии, представителите на професиите, самите те да участват в този процес. Благодаря. Обединената левица трябва да е следващата, която да се откаже, но не виждам а, Микаел съм докладчика в сянка. Има ли някой от Обединената левица, който е упълномощен да а, се изкаже от името на групата? Ами добре, тогава преминаваме към госпожа Макларкин от ЕКР. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да приветствам предложението на комисията и измененията в директивата за професионалните квалификации. Много се радвам, че комисията е взела предвид много от предложенията на парламента. Много е важно да се съсредоточим върху основната цел повишаване на мобилността, да улесним достъпа до работа на единния пазар на квалифицираните а, лица, в същото време да защитим най- чувствите най-уязвимите си сектори. Трябва да работим, за да отстраним сега все още съществуващите бариери тая връзка трябва да оценим свръхрегулирането на регулираните професии и да го намалим съответно, защото така се създава излишна тежест. Процеса за осигуряване на прозрачност е добро начало, но мисля, че това е нещо, което трябва да свършим сега. Комисията в сътрудничество а, с държавите членки мисля, че може да започне работа по този въпрос още сега. Ако изпуснем тая възможност, сегашния момент може може да се окаже, че процесът ще отнеме твърде дълго. Сега, не съм сигурна доколко а, изискванията ще приложим и за всички различни а, професии. Аз мисля, че трябва да остане доброволно а, това, което се а, въвежда. А, защото сегашното предложение е много по-добро от първоначалното. Необходимо е обаче при все това да се осигури оценка на въздействието е, и това трябва да стане този процес трябва да бъде в ръцете на представителите на отделните професии. Много се радвам, че комисията е взела предвид и електронните решения за създаването на картата. насоките и таксите за издаване на карта е нещо леко тревожно. Това трябва да се разгледа внимателно. В здравния сектор трябва да се отдаде висок приоритет на безопасността на пациентите. Затова мисля, че проверката на езиковите познания е от голямо значение. Трябва обаче да е ясно в текста, че проверката на езиковите умения а, са ограничени до случаите, когато има реален риск за пациентите и когато а, това се признава от професиите и а, регулаторните органи не става въпрос единствено за работодателите. Те винаги имат възможност да изпитат езиковите умения на някого. Мисля, че формулировката в това отношение в сегашното предложение е малко неясно и трябва да се прецизира това, което казваме за проверката на езиковите знания. Включили сте механизъм за подаване на сигнали, което е много добре, защото ще се повиши е, безопасността на пациента, но трябва да се види това точно как ще бъде уредено, как ще се обменя тази информация когато става въпрос за минималните изисквания за обучение, е, трябва да се осигури известна гъвкавост, най-вече по отношение на лекарите и заболекарите, защото в самите университети има доста разнобой в съдържанието, съдържанието на учебния материал. Не бива да караме хора, които имат сериозно образование, да продължават да са в системата на обучение още дълго време. Трябва максимално скоро да могат да се влеят в работната сила и пазара на труда, така че трябва да се осигури известна гъвкавост по отношение на гъвкавостта. Както и докладчика, имам резерви по отношение на делегираните актове и а, препоръчвам комисията да а, влезе в контакт с всички заинтересовани страни, най-вече по отношение на минималните изисквания за обучение. Въпроса за частичния достъп също бе повдигнат от докладчика и други след нея. Това не е нещо, което представителите на професията искат да се кодифицира. Това може да опорочи качеството на услугата, която ще получават гражданите в крайна сметка. Трудно е, е да се е, месим в е, ежедневната работа на професионалистите. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа с докладчика и всички други докладчици в Сянка. Всяка от професиите се свърза с нас и процеса на консултации продължи доста дълго време. Това показва колко е важно а, правилно да намерим правилните решения в крайна сметка. Благодаря. Благодаря. А, виждам, че господин Салвини го няма, така че а, преминаваме към изказванията на другите депутати. Okay, yes. And, and I have on my list Имам е, госпожа Шалдемонсе и господин Вайсгербер. Да продължаваме по този ред. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще говоря на датски. Ние много от, е, много от това, което исках да кажа, беше вече казано. В началото искам да спомена, че всъщност и аз съм за това да достигнем на вътрешния пазар по-добра мобилност. По-лесно трябва да стане в Европа човек да практикува своята компетентност. Но аз разбирам и някои е, и загрежеността, която бе изразена от, ня... от страна на някои групи. Особено в времена на криза. Много хора се страхуват, че една е, по-добра мобилност може да доведе до подкопаване на заплати и надници. Когато някой с по-лоша квалификация дойде от друга страна и иска по-малко заплащане, то тогава се получават проблеми. Това не би трябвало да е последствие от директивата. Не би трябвало да се получава конкуренция по този негативен начин. Хората не бива да се страхуват от дампинг. частичното признаване трябва също да бъде взето предвид. Разбирам, че е имало на европейско равнище съдебно решение, то не обвързва, но въпросът е дали на практика може да се прилага едно такова частично решение. Ако се намалява възможността за това, тук ще има по-малко резерви по отношение на мобилността, ако може да приложим такова решение. И ако вземем е, пак за пример санитарите или а, е, медицинските сестри, е, <clears throat> в различните държави и членки квалификациите са различни. Германските и датските обучения не са корено различни, но трябва да признаем, че има разлики. Аз съм за една по-добра мобилност – но резервите, които имат много хора, могат да бъдат отстранени, ако не отидем прекалено напред, а именно ако не прилагаме това частично приемане. Госпожа Вайсгербер. Аз също съм за признаването на професионалните квалификации, тъй като смятам, че това ще е израз на мобилността в рамките на единия пазар. И защото смятам, че в контекста на предизвикателствата, пред които стоим в момента, имаме нужда от тази мобилност. Аз искам да говоря в качеството си на докладчица днес да кажа за колегите. Аз съм докладчик по становище в Комисията по здравеопазване. И за това ще се спра на професиите в здравеопазването. Без съмнение, сигурността и безопасността на пациентите е общо благо – това комисията предложи както проверка на езиковите знания, така и проверка на квалификациите. Това аз го приветствам и подкрепям господин Бусек е, в това, че Проверката на, гра... на е, езиковите знания трябва да става паралелно с признаването на квалификациите, за да се знае и да е сигурно, че съответното лице може да упражнява своята професия в друга страна. Важно е, е лекарят, с когото аз работя или говоря, ме разбира. Поне до известна степен. Нещо, което за мен е много важно, нещо, което бе засегнато и госпожа Легрип. Това са минималните стандарти в обучението на медицинските сестри и хебамите. Акушерките. Имаме нужда тук от определено <clears throat> от определена хармонизация, но трябва да вземем предвид и традициите в обучението. Една минимална, една минимална хармонизация, да, но не бива определени държави членки, тук не става дума само за Германия, не бива е, да, това да представлява трудно за някои държави членки. Предложението предвижда общо образование за медицински сестри от 10 до 12 години и в допълнение те, е, е, извинявайте, до 3 години и тези 3 години допълнително образование се стават задължителни. Ние тогава казахме, искаме да помислим, защото има страни с двойно обучение, т.е. 10 е, плюс 3 години, но изискването е 12 години сега в предложението на комисията и значи 12 години или нещо еквивалентно като обучение е, в рамките на 2 години. Но това еквивалентно обучение не е ясно какво се има предвид тук. На първо място и на второ място това за нас е голям проблем, защото при нас е практика а, да една медицинска сестра да започне професионалното си образование след 10 ти клас, след 10 годишно обучение. Ние сме много загрижени за младите хора, но е, ни трябват наистина много, много е, хора в тази област и емоционално аз мога да кажа следното. А, <clears throat> не е нужно човек да има матура. По-важно е хората да с сърце и душа да работят в тази професия. И решаващото не би трябвало да се броя години, които човекът е учил, т.е. има ли завършена гимназия или не. Тук не говоря за ръководните кадри в здравеопазването, говоря за санитарите и за медицинските сестри. И мисля, че академизацията на, за някои страни особено е, е проблематична. Не непременно за Германия говоря тук. За мен е важно, ако може да намерим едно решение, което не се ориентира на броя година, а по-скоро на съдържанието и тук Uh, мисля, че госпожа Шалде може иска да се съсредоточи по-скоро върху съдържанието на образованието. Би било хубаво да имаме минимални изисквания за училищното образование на хората, които в последствие искат да станат здравни работници. Е, тук може да започнем с минималните хармонизации. Тук да, да, да, по този начин ще уважим и принципа на судия. су... солид... субсидиарност. Освен това, искам да подчертая, че различните системи в държавите членки се различават много и когато в дадена държава членка има дуална система, то съответните години, брой години трябва да бъдат взети предвид. Това е нашето, това е становището на нашата комисия. Бих, искала, бих се радвала, ако, ги, ако го вземете предвид. Председателката, ще се радвам и ще помоля колегите да бъдат по-компактни в изказванията си, тъй като имаме все още един въпрос за обсъждане. Следващият колега е госпожа Гепарта. Благодаря. Мисля, че днес се занимаваме с една много важна тема и за това не мога да ви обещая, че ще съм толкова кратка, колкото бихте искали. Тъй като обсъждаме, тъй като искам да кажа много важни неща, основни неща. Аз бях докладчик по въпроса преди и искам да започна с това, което засегна госпожа Верньо. А именно опасенията, за връзката между директивата за признаване и директивата за услугите. При директивата за услугите ставаше дума за принципа на происход и загрижеността, която е, бе изразена, беше оправдана. Става дума за конкуренция между социалните системи на държавите членки. <clears throat> Сега при признаването е, тук нямаме този проблем при директивата за признаването на квалификацията. Тук става дума за нещо съвсем различно. Не бива да е, объркваме двете дискусии. Промени в директивата. Е, <clears throat> това от една страна е добре, но трябва да признаем, че има много пречки пред мобилността на хората – които не са свързани непременно с признаването на квалификацията, а по-скоро с националните рефлекси. Е, всяка държава членка смята, че неговата че неговото обучение е най-доброто на света, всички други обучения не са е, достатъчно добри. Е, това нещо трябва да го преодолеем. И още нещо. Та, бе засегнато от господи, госпожа Макларк в нейния доклад по собствена инициатива. Не съм съгласна с това становище в доклада. Не става дума за регулирането, става дума за взаимното признаване на квалификациите. Естествено, необходимо е, необходима е регулация за осигуряване на признаването. Но ако регулираме всичко в професиите, то тогава ще доведе до една специална катастрофа, до, до хаос. Това не го искаме. Не е отговорът регулирането на професиите, но една, една общ, едно общо хармонизиране, това да. Сега частичното признаване. Отначало при първоначалната дискусия в нашата комисия бях много скептична. И честно да си кажа, аз е, релативирах своя скептицизъм, е, защото размислих и се опитах да видя къде са проблемите и как тези проблеми могат да бъдат отстранени. В, е, <clears throat> тук не става дума само за професии от здравния сектор, въпреки че ние говорим главно за тях, но става дума и за други области. Преди време е, се запознах с казуса за учителя по сноуборд, който не може да си практикува професията, защото той искаше да е, искал да практикува професията си в страна, където тя се практикува от е, учители по, скни, по ски. Добре, защо този човек няма право да упражнява именно тази този аспект от професията на ски учителя, след като той е квалифициран. И това е нещо, което е свързано с частичното признаване. Това са нови идеи, които комисията не бива да отхвърли. Това са идеи, които могат да ни вдъхновят за един нов подход към признаването на квалификациите и професиите. Мисля, че трябва да сме положителни, по-положителни, отколкото до момента по-отворени. На следващо място въпроса за акушерките и за медицинските сестри. Е, в, това, е, това е голяма дискусия в Германия. И искам да се обърна към германските депутати. Ние искаме е, да дадем и на една е, немска медицинска сестра да работи в друга страна, ако иска. И трябва да видим дали квалификациите на немските медицински сестри отговарят на европейското ниво. Дали все още отговаря да или не. И трябва да, да обсъдим. Германия има избора. Може да кажем, може да е, кажем, добре, 12 години училище, което няма, като нямаме предвид матура, а училищно образование. Имаме дуалната училищна система в Федералната република. Имаме дуалната система. Бихме могли да я въведем и или Германия ще каже, ще си останем при системата, която сме си, и тогава не участваме в признаването, но тогава това е избора на Германия. Но не може да кажем 25 е, държави членки да намалят своята образователна система, за да може Германия да се включи в признаването. Това не е пътя, пътя е обратният. Факта е, че в Германия имаме такива проблеми да имаме, да, да спривлечем млади хора за професията на медицинските сестри и на кошерките, това се дължи именно и на заплащането, и на е, престижа на тази професия. Трябва да помислим върху този въпрос. Аз не пледирам за матора. Аз обаче пледирам за една висококачествена система, която да се установи. И това въжи не и за други професии. Не бива да отхвърляме идеите, просто защото сме несигурни. Трябва да видим как може да дефинираме нещата толкова ясно, че дуалната училищна система да е прием, да е приемлива и да бъде подслонена в тази директива. Не бива да отхвърлиме всичко, което 100% не ни пасва. Тук ще спра. Мисля, че това бяха най-важните неща, на които исках да се спра. Може би другите въпроси може да ги дискутираме в друг контекст. Питеканскот. моля съвсем накратко. Първо господин Шваб. Аз исках да говоря за медицинските сестри. Исках да помоля госпожа Гепер да, да се свържем, да поговорим заедно. Става дума за хората, не за системата. Естествено, може да говорим за немската училищна система. Тя може да се подобри, ясно е. Но млади жени трябва да имат възможността да упражняват квалифицирани професии. Мъжете могат да го сторят в дуалната система, но младите жени нямат тази възможност, ако <clears throat> ако са включени само във формалното училищно образование. Там, където може да помислим е дали трябва и може да, да включим в дуалната система и предучилищното образование. Трябва да видим какво може да признаем и какво не. Господин Шваб, благодаря. Много неща бяха казани, ще бъда кратък. А, Дискусията между двете немски колежки, колежки показва, че при тази директива, която се занимава с професионалното образование, стои пред проблема, че очакваме определени качества, които в крайна сметка могат да бъдат изразени само в дипломи за професионално образование. И това не е лесна работа, не е лесна задача за комисията. Виждаме, че и в дискусията имаме проблеми едни с други, но е изключително важно да решим следния въпрос. Дуалната система я няма във всички държави членки и тази система не би трябвало да я е, етикетираме като нещо лошо, а нещо друго. Например, при санитарите, аз няма да говоря за, за, в подробности за тях, но бих искал да се обърна към вас с апела да намерим едно разумно решение. На второ място, Въпросът е дали може да се намали обучението на лекарите с една година. Аз се съмнявам. Моля, нека докладчикът помисли върху този въпрос. Следващия път може да говорим за това. На трето място да се спре на изключението за, нотариусите. Нотариус Естествено, нотариусите упражняват публично-правна функция нотариусите, е, при тях няма, не може да има възможност за хармонизация, но пък има и системата за правно сътрудничество, която отваря определени възможности. На четвърто място, и това е последния пункт, това засяга европейското е, е, европейската професионална система. Тук може да имам да говорим за различни функции, но този, този, паспорт за професионално образование, за който искам да говоря, може да е частично решение на, на автоматичното признаване на професиите. Където обаче това автоматично признаване не функционира, може да е, изискаме определени документи за признаване. Сега въпросът е дали изпращащата или приемащата държава трябва да реши до каква степен признаването ще е факт или не. Това е въпрос, който все още остава открит. От моя гледна точка а, този въпрос, както и други въпроси, трябва да бъдат допълнително обсъж... обсъдени. Това бяха основните въпроси, е, които според мен за тази директива ще са важни и ще добавя стойност за гражданите. Благодаря. Следващият колега е от комисията. Моля, бъдете кратки, тъй като имаме още един въпрос за уязвимите потребители. Ще бъда кратък, Uh, Госпожо председател, разбира се, има сложни въпроси, които трябва да бъдат решени и това не ни очудва. Няколко въпроса, които ще трябва да бъдат обсъдени в бъдеще. Първо, професионалната карта. Приветстваме подкрепата за тази карта. Знам, че има трудни въпроси. Но да се спра на нещо конкретно. Сроковете. Кога ще бъдат издадени първите професионални карти? Ще бъде ли това в рамките на мандата на този парламент или не? Добре е да говорим за принципите, но когато комисарят Барние започна този дебат, възникна въпроса. Добре е всичко което говорим е хубаво, на кога ще бъдат издадени първите карти? Не говорим а, а, за нещо друго, това е а, срокът. Второ, економическата ефективност, разходи, ползи. Въпросът е труден, но според мен подобен анализ на разходите и ползите, когато става дума за таксите, е доста сложен. Друг е, засяга въпроса 49а, когато става дума за общи принципи на образование. Трябва да се подчертае, че в директивата има и член 49б, общи е, изпити, е, който в момента като че не се обсъжда. Това е по-простото решение. Имаме също така 59-ти член, кои ще бъдат регулираните професии, дали ще имаме регулиране или дерегулиране, да обърна внимание на няколко въпроса. В началото на феврари ние публикувахме едно външно изследване, което предлага правен и економически анализ на редица регулирани професии и запазени дейности. Добре е да се запознаете с това. Изследване беше публикувано в началото на февруари, но то има отношение към нашия дебат тук. Второ, вероятно знаете, че не само Европейският съвет, но и председателят на комисията Барозо неодавно получи писмо от държавни и правителствени ръководители във връзка с растежа. Добре е също с това писмо да се запознаете, за да видим какво да направим за по този въпрос. Сега накратко. За езиковите умения. Кое е най-важното тук? Контролирането на езиковите умения в здравните професии, това е а, просто права на здрав разум но кой какво ще прави? Дали съответните компетентни власти или работодателят? Защото и ако едните и другите го правят, ще стигнем до глупово положение. Само ще имаме допълнителна бюрокрация. Много внимателно проследих дебата за германските сестри и за нотариусите имаме 8, 8 решения на Съдът на Европейските общности, където се казва, че трябва да отпаднат националните изисквания. И а, е, въпросът се връща към европейските институции. Странно е, че отново говорим за изключване на нотариусите от тези професии. Трябва да намерим решение и се надявам, че и самите нотариуси ще се опитат да се приближат до Европа и единния пазар. Не става дума за революция, става дума за едно допълнително усилие. Благодаря за вниманието и опитах се да бъда кратък. Благодаря. Сега някои практически подробности във връзка с тази директива. Подчертавам, че ще има изслушване на 25 април. А сега седмица имаме малко време, за да поговорим за правата на потребителите в уязвимо положение. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които присъстват в този късен след обед. Знам, че предишният дебат беше разгорещен, но аз пък искам да ви привлека вниманието към това колко важно е положението на потребителите в уязвимо положение, защото не може да имаме а, вътрешен пазар без потребители. Днес отбелязваме 20-та годишнина от създаването на европейският пазар. И а, разбира се, не трябва да забравяме изискванията на стратегията за 2020. А, имаме рамки за защита на потребителите, но единия пазар е, се разви много по-бързо, отколкото се развиваха тези рамки. Но това как се развива единия пазар също зависи от това колко добре са защитени интересите на потребителите. Това е особено важно при, в случаите на телекомите, транспорта, покупките онлайн а, и финансовите услуги. където получаваме все по-голям брой оплаквания. Всичко това има особено значение за потребителите в уязвимо положение, уния, които са чиято мобилност е намалена или затруднена, които се нуждаят от защита. До сега европейското законодателство решава тези въпроси за, конкретно за всеки отделен случай. От месец ноември разговаряме по тези въпроси. Не смятам, че имаме нужда от нова дефиниция за това, кои са потребители в уязвимо положение. Трябва да бъдем особено гъвкави когато говорим за характерните признаци на потребителите в уязвимо положение. Законодателните инструменти, с които разполагаме в момента, в момента отчитат един или друг фактор, който определя уязвимостта на тези потребители. Става дума за директивата от 2005 година за практиката, за несправедливите практики, които засягат определени потребители. Става дума за потребители, които не могат да направят достатъчно добър, просветен или информиран, ако щете, избор. Разбира се, правата на потребителите не се ограничават до един единствен фактор, който определя тяхната уязвимост. Директивата постановява, например, че потребителите имат право да отказват определени услуги. Комисията в своята програма за 2020 година се опитва да гарантира укрепването на правата на потребителите, тяхното право на правна защита, особено при трансграничната търговия. Това са амбициозни предложения които също включват и мерки за защита на уязвимите потребители, включително и възрастните потребители, за да могат те да бъдат да бъде гарантирана тяхната социална интеграция и автономност. Практиката показва, че сама по себе си информацията не помага за защитата на потребителите, особено за потребителите в уязвимо положение. Защото когато става дума за потребителите, те са уязвими, именно защото не могат достатъчно ефективно да защитават правата си. Става дума за възрастни, деца, които не разбират информацията, която им се предоставя. това са потребители, които са в известна степен изолирани от обществото или пък потребители, които имат ниско образование. И те трябва да бъдат защитени, особено когато става дума за трансгранично пазаруване или пък за сделки онлайн. Трябва да укрепим правата на потребителите в подобно уязвимо положение. Трябва да се приемат конкретни законодателни мерки за гарантиране на тяхната адвокат, адекватна защита. А, като не се ограничаваме само с предоставянето на необходимата информация, особено там, където нивото на уязвимост е по-високо. В финансовия сектор, например, гаранциите не са достатъчни, особено когато става дума за възрастните – в хранителната промишленост също трябва да защитим най-уязвимите, младите, децата. Те трябва да бъдат предпазени от, примерно, рекламирането на храни с високо съдържание на мъзнени, захар или пък които насърчават нездравословни хранителни навици. А, също така а, трябва да се предотвратят практики, които вредят на потребители в уязвимо положение. А, особено когато става дума за хора, които страдат един или друг вид инвалидност. Неотдавнашни проучвания, например, показват, че някои потребители плащат до три пъти повече а, за а, услуги, тъй като не липсва прозрачност. Услуги и стоки, тъй като липсва прозрачност. А, също така социалните мрежи а, крият риска от а, реклама насочена към определени потребители. в някои случаи е много трудно за потребители да установи какво е, трябва да бъде нивото на цените, които плащат. А пък потребителите в уязвимо положение много често не могат да се възползват съществуващите механизми, било защото няма подобни механизми или защото те не са в състояние да се възползват от тях. Особено искам да обърна внимание върху а, уязвимостта на възрастните потребители в условията на все по-голямата цифровизация и липсата на достатъчни стандарти за сигурност. А става дума не само за потреблението, което съществува, но и за това, което очакваме да съществува в бъдеще – трябва да бъдат защитени потребителите, когато става дума за достъп до информацията, тя да бъде в разбираем вид. Подобни изисквания трябва да бъдат включени в изискванията за програмите, потребителските програми за 2014 до 2020. В заключение трябва да се подчертае, че решаването на тези задачи не трябва да бъде само в ръцете на властите, но също така и на производителите, на доставчиците, които трябва да осигурят по-прозрачни договорни отношения, а също така и самите потребители трябва да изиграят своята роля, като настояват за своята защита. Не трябва да имаме две различни нива на защита, когато става дума за потребителите в уязвимо положение – не трябва да взимаме мерки за защита на едни потребители за сметка на други. Защото тук доверието и сигурността са особено важни, те са жизненно необходими за развитието на вътрешния пазар, за да имаме един сигурен вътрешен пазар, в който действа лоялна конкуренция. На 24 април ще обсъждаме измененията, на 8 май ще обсъдим компромисите, на 30 май ще гласуваме доклада в комисия, през, юни ще гласуваме, през, през юни ще гласуваме в пленарна зала. Господин Ариас, следващия оратор. Благодаря. Аз е, ще говоря вместо господин е, Ариас. Аз замествам господин Жован, който е докладчик в сянка по тази директива и иска да поможе на колежката Перес да формулира този доклад по собствена инициатива. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Докладът за стратегията, за стратегията, за, стратегията за укрепване на, на правата на потребителите в уязвимо положение е, естествено, много важна. Е, тя е в унисон с, и във връзка с директивата за потребителите, но основни въпроси не са решени. От името на колегата Шовбон искам да кажа, че основните въпроси на, въпроси за уязвимите потребители трябва да бъдат по-съдълбочени по-задълбочено дискутиране. Трябва да има дефиниция за това, че всеки потребител може да изпадне в уязвимо положение, а няма по, по принцип уязвими потребители. <clears throat> Въпросът е какви правила могат да се постановят за определянето на уязвими потребители. При Consumer Empowerment <clears throat> по този повод имаше изследване, изследване и се оказа, че липсват липсва възможност за разбиране на подаваната информация. Това, което каза госпожа Перес, би насочило доклада в една по-друга посока. Сега, що се отнася до точка 5 и 9, бих казал, че забраната на директивата за потребителите, че не бива да има квадратчета, да няма малък текст, да няма, да, да няма такси за определени банкови услуги и задължението за оттегляне на пазара на дадени продукти или препродажба, тези неща са много важни. Тази информация не е разбираема дори когато е подадена. Значи, трябва да не да си задаваме въпроса за адекватните мерки, а просто да намерим решения за тези проблеми. Мисля, че дискусията беше много интересна. Определени сектори са изключени от директивата за потребителите, така че може би може да помислим за тези сектори. Към точка 15. Има една дигитализация и, дигита... и нарастващата дигитализация затруднява възрастните граждани. Може да помислим дали в някои държави не би трябвало да поемем нови инициативи, насочени именно към възрастните. Според мен, благодарение на айпадовете, все повече <clears throat> възрастни хора посягат към тях. Либерализацията на пазара, това е нещо, към което аз съм резервиран, защото когато конкуренцията е честна, то тя допринася към спадането на цените. Мисля, че по този повод предстоят дискусии. Благодаря за вниманието. Благодаря. Следващият оратор. Моля. Uh, thank you. Again, I will speak in Danish. Благодаря. Пак на датски ще говоря. Благодаря на докладчика за чудесния доклад. Подходът е особено интересен. Казва се, че не само конкретни групи хора са в уязвено положение, а всъщност се определят и ситуации, е, при които хората са уязвими. Определят се и дадени сектори, които се оказват уязвими. Естествено, децата винаги са уязвими по отношение на рекламата. Хората с увреждания също така, най-вече с умствени увреждания, са особено уязвими по отношение на рекламата и амбулантната търговия. Когато разглеждаме ситуациите обаче, е, в различните ситуации, виждаме, че много от нас са в уязвимо положение, когато сме в банката, например. Хора с висок е, образователен ценз също спадат в тая категория. На мен лично често ми е трудно да разбера какво приемам в такава ситуация. Затова е много а, важно да се подчертая, че понякога сложността прави а, дадена ситуация особено трудна. Също бих искала да кажа, че според а, Европейската организация на потребителите, трудно е да се каже а, кой е средностатистически потребител и кой е а, потребител в, уязве, в уязвимо положение. положение. За това може да се окаже необходимо секторно законодателство и това е подчертано. Също мисля, че ни трябва една обща, всеобхватна европейска стратегия, която да укрепи положението на потребителите в уязвимо положение, също да се въведат някои забрани. Например, забрани за излагане на деца на определени видове е, реклама, например на тютюневи алкохолни изделия. Това вече има такава забрана. И сега накрая, понеже няма много време, искам да кажа, че сме съгласни с а, общата посока на а, текста. Бихме искали да видим някои по-строги изисквания. Аз специално особено се интересувам от положението на децата и младежите във връзка с начина на живот – и някои особено вредни продукти, като алкохол и тютюн. А при нас политиката е особено либерална в тези области и не мисля, че е особено успешна. Вижте интернет и вижте и айпадите, например. Например, когато децата играят игри онлайн, понякога деца, е, родителите получават е, високи сметки, защото можете да влезете онлайн и да си купите игри. И това бих искала да се е, разгледа по-обстойно. Господин Смит, набързо. Да, виждам, че трябва бързо да се изкара. Аз съм либерал, така че от тази гледна точка идват и моите коментари. Аз обичам свободата на избора и вярвам, че хората са посветени, ангажирани и отделно, индивидуално могат да вземат тежки решения. Но ви благодаря за доклада. Мисля, че темата е интересна и естествено поражда интересни разисквания. Бих искал обаче да кажа, че защитата на потребителите естествено е от огромно значение. Това означава изобщо защитата на потребителите. Ние всички сме понякога в уязвимо положение. Аз преди няколко месеца инвестирах в банка в Айрланд съм загубил от тогава 80%. Да, и аз съм в уязвимо положение. Може да съм идиот, но съм в уязвимо положение. Трябва, госпожо председател, да има а, защита и това е безспорно. У нас мисля, че сме пионери в областта на защитата на потребителите и то от години. Трябва да внимаваме, трябва да сме предпазливи. Защото всеки като индивид носи определени отговорности. Ако ги махнем тези отговорности, това ще породи проблем, според мен. Така че имам съмнение по отношение на някои от вашите предложения, но ще видим. А за децата съгласен съм с колегата от Дания. Да, децата са уязвими и се нуждаят от определена защита. Ама те имат известна защита, поне у нас. Също ще кажа, че аз като баща а, нося отговорност за това какво прави моя син в интернет. Мисля, че и това трябва да отчетем. И накрая за възрастните. Третата възраст. Аз все повече се доближавам до нея. Но все пак мога да а, вземам решение. Аз имам. Моят тъст е на 92 години. Той в уязвимо положение, според мен, не. Той по интернет превежда пари дори. Естествено, че има нужда от известна подкрепа, но поне у нас се говори, се водят е, дискусии за това, че е, възрастните се на възрастните се гледа като на не граждани и заради е, цялата тази прекомерна защита и подкрепа, всъщност те, те щатат, те страдат. Благодаря. Както казах, аз съм либерал и ще предложа някои изменения. И накрая, Ария, си наистина нямаме време. Ще се опита максимално кратко да се изкажа. Първо благодаря Мария. Чудесен доклад. Напълно разбирам какви са намеренията в основата на това предложение. Това, което ни трябва е да определим нещата, защото уязвимо какво означава уязвимо положение. Ние всички сме в уязвимо положение когато сме в интернет. Това е нещо сравнително ново за нас, така че трябва много внимателно да определим, да дефинираме този термин. Наистина това е много добра инициатива. Да, искам директно да подходя към въпроса. Две неща искам да предложа. Испания е единствената страна, която а, отхвърля директивата за защита на потребите, за правата на потребителите. Моля, помогнете ми да убедя, да разобедя всъщност испанското правителство, да ги убедя, че е, трябва да промени пози, позицията си. И второ, ако вие ми помогнете, ще направя всичко възможно да а, помогна за дефиницията на термина. Крайният срок е другата седмица, четвъртък, 12 часа. Крайният срок за внасяне на предложения за изменения. Благодаря ви за интересното разискване този следобед. You wanted to wind up. Uh, 30 seconds.